Okay, everybody, if you could take your seats, we will, we will... Ако обичате, вземете места, нека да започнем, моля. И междувременно, ако може да одобрим дневният ред, смятам да отложа съобщенията на председателя за утре, за да не отнемаме времето на господин председателя на Европейската Централна банка. И се надявам, че с тази промяна ще одобрим дневния ред. Не виждам възражения. Много протоколи имаме да одобрим. I can, I can read them off the agenda, actually. Всъщност мога да ги изчета от дневния ред трябва да кажа, че проекто протоколите са включени във вашите папки само на английски, тъй като това е последното заседание на нашата комисия за тази година. Е, смятам, че е много важно да включим в дневния ред всички останали е, протоколи. Имайте предвид, че другите езикови версии на тези документи, които имат много малка добавена стойност от гледна точка на превода, ще се появят на уебсайта в скоро време. И протокола, трябва да одобрим протоколите от 2 юли, 10 септември, 24 септември, 26 септември, 10 октомври, 15 октомври, 22 октомври, 12 ноември, 15 ноември и 19 ноември. Разбира се, получили сте всички протоколи, няма възражения, много добре, няма да има сега съобщение от председателя, това ще направим утре. И сега мога с удоволствие да кажа отново добре дошъл на господин Марио Драги. Добре дошъл в нашата комисия. Той много често ни посещава. 10 минути ще му дадем за уводни думи и след това ще пристъпим към въпроси и отговори. След това ще процедираме по новия формат отново за по 5 минути е, рундове от въпроси и отговори, така че ако е, не успеете да зададете всичко в тези 5 минути, ще можете да го направите в следващия тур. Когато е, правихме изслушванията на комисарите, този формат работеше много удачно и затова нека да продължим с него сега и в е, диалога по валутните въпроси. Смятаме, че така ще можем да получим повече информация, затова нека сега да ви дам думата директно за 10 минути. Заповядайте. Благодаря уважаеми членове на Комисията по економически и валутни въпроси, за мен е удоволствие да бида отново в парламента за последна обмяна на мнения за 2012. 2012 не беше лесна година. Връзките, които свързваха страните членки в еврозоната, бяха подложени на сериозно изпитание. Но също така ние трябваше да вземем и дългосрочна визия за економическия и валутен съюз. А в тази е, година и нашата визия започна да се превръща в действие, включително и много важни реформи за европейско управление. Годината приключва положително, започваме отново с работата по тази дългосрочна визия, с активни стъпки от правителствата и европейските институции за истински европейски економически и валутен съюз. Също така има и единодушно съгласие на ЕКОФИН да се създаде единен надзорен механизъм. Нека да поздравя вашата комисия за бързото приемане на позицията за този един надзорен механизъм и за амбициите ви. Това показва ясно, че европейските институции са решени да работят навременно и решително за изграждането на, европейски, на економически и валутен съюз. А също така показва ясно, че страните членки на еврозоната са готови да споделят с поверените си права до голяма степен, когато налагат обстоятелствата. Настоящите споразумения са много важна стъпка към стабилния валутен съюз. И единния надзорен механизъм е ключов момент в решаването на настоящите предизвикателства. Той ще възстанови доверието в банковия сектор, ще се съживи процеса на отпускане на средства между банките и кредитните потоци ще има ефекти върху реалната економика. Също ще даде възможност за рекапитализиране на банки чрез Европейския механизъм за стабилност. Също така с единния механизъм за решаване на кризи ще даде възможност да се прекъсне порочния кръг за липса на информация между правителствата и банките. Надявам се, че законодателният процес ще бъде приключен бързо. След като се приеме съответното законодателство, Европейската Централна банка ще започне подготвителна работа, така че да се изгради един надзорен механизъм в съответните срокове, предвидени от закона. Днес в уводните си думи искам първо да обобщя економическата и валутно положение – след това ще говоря за връзката между валутната политика и финансовия надзор. И ще приключа с излагането на моите гледища за приоритетите за 2013, за прилагането на дългосрочната визия за економически и валутен съюз. Откакто последно сме се виждали с вас, Европейската централна банка остави непроменени е, лихвените проценти, основния е, процент за рефинансиране 0,70%. Е 1,5% е ставката за маргиналните кредити. През декември се реши да се продължат с всички рефинансиращи операции при фиксиран процент поне до юли 2013 година. Средносрочния изглед за економическите за економическата дейност предвижда допълнителни предизвикателства. Економическата дейност се свива във второто три месечие в четвъртото тримесечие също има сигнали за слабости, макар че в момента има показатели, които показват, че има стабилизиране на ниско ниво. А също така и усещането за финансовите пазари се подобрява. Домашното търсене се намалява от слаби увереност на потребителите и инвеститорите – и това оказва влияние върху решенията за инвестиции. Надяваме се слабостта в економиката, т.е. очакваме, че слабостите в економиката ще продължат и следващата година. Ще има, може би, известно възстановяване във втората половина на годината. Ще се засили общото търсене е, монетарната политика ще се бъде формулирана съответно и ще има подобряване на доверието в финансовите пазари. По този начин ще има и по подобряване на е, разходването на средства и решенията за инвестиции. Инфлацията в еврозоната е умерена от 2,5% през октомври, стигна от 2,2% през ноември. Инфлацията се очаква да продължи да намалява което всъщност ще се отрази на реалните доходи. В полза на реалните доходи. Рисковете за развитието на цените са до голяма степен балансирани. Инфлацията, очакванията за инфлация е, ще бъдат е, близо до 2%. Валутният анализ е, показва картина, която съответства и на стабилността на цените. От няколко месеца експанзията в валутната политика, като се отчитат определени фактори, не е много оживена. Кредитите също не се развиват много активно. В много части от еврозоната всъщност тази дейност се свива. Това е резултат от съответната политика на банките и бизнеса, както и на всички трудности в економиката. Първата тема за нашия обмен на мнение е отношението между валутната политика и финансовият надзор. Обсъжданията, които доведоха до решението за установяване на един надзорен механизъм, поставяха въпроси за отговорностите за валутната политика и отговорностите за политиката на, за надзор. Тези две отговорности трябва да бъдат разделени. Напоследък много централни банки съвсем основателно извършват и надзорна роля. 14 от 17-те национални централни банки в еврозоната имат и надзорна роля. А същото извършват и други много големи банки в света. Централни банки. Общата финансова криза е, доведе до по-тесни връзки между централните банки и финансовия надзор. Е, Банката на Великобритания, например, ще възприеме скоро надзорни отговорности, които преди това бяха поети от отделна институция. В Съединените щати е, ролята на Федералната агенция също за финансовия надзор също е засилена. Това означава, че връзката между валутна политика и монетарна политика и финансов надзор е много важна в времена на криза. А, съвсем не е случайно, че историческо централните банки са били надзорници на търговски банки. ЕЦБ ще изгради съответните си принципи вътрешни операции, за да даде ефективно разделяне на функцията си на формулиране на монетарна политика и финансов надзор. Първо, е, ангажимента на ЕЦБ в финансовия надзор няма, няма отношение към основната цел стабилност на цените. Нито има отношение към е, инфлационните проценти, до, близо до 2%. Второ, е, борда от надзорници – ще се занимава основно с извършването на финансов надзор. Може би ще се включи една географска е, субект, който е по-широк от еврозоната. Е, защото, както се надяваме, ще има и още няколко страни, които не са членове на еврозоната, но ще се включат в единия надзорен механизъм. Трето, разделянето между монетарната политика и финансовия надзор – ще е, приеме формата на независими анализи и съвети за използването на съответни политически инструменти. Ще се създадат съответни вътрешни процедури, за да има ясно разделяне на функциите. Тук ще следваме международните, най-добрите международни практики. И е, доколкото разделянето на тези две функции е изключително важно, трябва да се отчита и факта, че по силният надзор улеснява провеждането на монетарната политика. Нека да ви дам два примера. Първо, когато няма финансова стабилност, стандартните инструменти за монетарна политика, примерно промяна на краткосрочните лихвени проценти, губят своята сила до известна степен ефективния надзор, който допринася за стабилна финансова система, може само да помогне за безпрепятственото провеждане на монетарна политика. Второ, ефективният финансов надзор може да противодейства на лошите дългове и е, голямото излагане в е, лоши кредити като по този начин може да предотврати макроекономически дисбаланс. Също така може да се подкрепят и стабилната макроекономическа среда посредством стабилни цени. Монетарните политика е, е ориентирана към стабилност на цените. По този начин се създава и доверие в е, пазарите. Това стабилизира очакванията към пазара, намалява нестабилността и създава среда за стабилни финансови пазари. Ние започнахме да, размис... да водиме съответни дискусии по тези въпроси заедно с националните централни банки и ще започнем официална подготовка в момента, в който се приеме законодателството. Сега да коментирам втората тема по нашата среща, именно истински економически и монетарен съюз. Тази година, през пролета, след три години на много тежки економически и финансови предизвикателства, стана ясно, че еврозоната има нужда от дългосрочна визия за економически и валутен съюз. През април ние с вас дискутирахме този въпрос – след като дискутирахме с вас и фискалния компакт и договорите за създаване на растеж. След това е, тази визия бе предоставена за разглеждане на ръководителите на държавите. Много голям напредък бе постигнат от април. През юни е, срещата на върха бе много ключова, защото тя въведе институционални промени, които въобще не можеха да бъдат дори и за които не можеше да се мисли преди една година. Единия надзорен механизъм е, например, един от основните примери за този политически воля. Миналата седмица Европейския съюз е, очерта, е, Европейския съвет, извинете, очерта последните стъпки за изграждането на економически и валучен съюз. Става дума за структурни реформи, които са отразени в заключенията на съвета. От гледна точка на ЕЦБ, за мен е през 2013 година има два приоритета. Първо трябва да се подобри функционирането на економическия съюз. Големите дисбаланси в еврозоната дестабилизираха економическия и валутен съюз. И това не трябва да се допуска да се случва още веднъж. Много окоръжаващо е, че в момента има корекции на тези тенденции. Например, е, износа на стоки и услуги е нараснал по обем с 27% в Испания, в сравнено с 2009 година. 14% е това нарества в Ирландия, 22% в Португалия и 21% в Италия. Тези четири страни също така е, имат и положителни достижения в цената на труда. Също реформите, макар и средно, краткосрочно, могат да имат сериозни отражения върху гражданите, но те са правилния път, по който трябва да следваме и правителствата трябва да вървят по него. Какво може да се направи на европейско ниво, за да се подкрепи този процес? Предлаганите договори за реформи между страните членки на еврозоната и е, институциите на Европейския съюз са един добър вариант. Когато има добре е, обосновани рамки за финансова подкрепа, време на такава, те би трябвало да подсилят структурните реформи и съответно конкурентоспособността. Реф... Контрактите за реформи трябва да се е, бъдат обърнати към страни, където има най-големи проблеми в конкурентоспособността, да се очертаят къде са тези проблеми и да се формулират реформи с цел да бъдат преодолени те. Така ще създаде ясна връзка между реформите и възстановяването на конкурентоспособността, което е основно за създаването на работни места и растеж в економиката. Гладкото функциониране на продуктовите и трудовите пазари е основен елемент от създаването на работни места и растеж в, Европе... в економическия и валутен съюз. Затова приветствам съобщението, че Европейската комисия ще направи системен преглед на тези пазари в еврозоната. Трябва да се направи оценка дали тези пазари отговарят на участието в економически и валутен съюз. Продуктовите и трудови пазари в тази зона трябва да имат възможност да се пригаждат към променящата се глобална економическа среда, а също така и да осигуряват високо ниво на заетост. Втората, втория приоритет за 2013 година от гледна точка на ЕЦБ е приключването на финансовия съюз с създаването на един единен механизъм разрешаване на кризи. Цена на този механизъм е да има възможност да се прилагат мерки за неустойчиви банки, като се запазва финансовата стабилност. Подобен механизъм ще даде възможност на банките да обявяват брънкрут по един организиран начин. Подобряване на економическия съюз с възстановяването на конкурентоспособността и подобряването на пазарите от една страна и създаването на механизъм за справяне с проблема са основни приоритети за 2013 за справяне с кризата. Вашата комисия винаги е била амбициозна, винаги търси амбициозни европейски решения в областта на финансовото и економическо управление. Обеден съм, че вие отново ще бъдете водещи в всички предложения за съответни законодателни текстове. Благодаря за вашето внимание. Сега вече мога да отговарям на вашите въпроси. Right, well, we're now going to move to... Добре, сега преминаваме към въпроси и отговори. Зная, че в 5.30 точно трябва да излезе Марио, за това моля да бъдете економични към времето си. Отрязъците по инструкция на координаторите не могат да превишават 5 минути. Затова, ако въпросът ви е прекалено дълъг, ще трябва да ви прекъсвам. Включително ще прекъсвам и председателя на ЕЦБ. Най-напред Пабло от НП. Благодаря, госпожо председател. Господин Драги, много ви благодаря още веднъж за вашето присъствие сред нас. Е, съгласен съм с вас, че годината беше тежка, но пък се постигна важен напредък. Е, признавате, че е, с бюджетната дисциплина валутната политика на еврозоната е, всъщност не се използва така, както трябва. В Испания има важни показатели е, че нещата вървят на добре, производителността расте. Е, признават се, че е, цената на единица труд спада и също така се казва, че през 2009 година износът е нараснал с 27%. Също така е, международни и чуждестранни дружества правят големи инвестиции, въпреки че не използват кредити в страната. Ще има проблеми, господин Драги, обаче с малките и средните предприятия, които са основният двигател на нашата економика и които зависят от кредитите, отпускани в национален план. Нещо, което напоследък е доста забавен процес е, те са затруднени не само при създаването на работни места, но и при оцеляването си дори. Всъщност, е, е, едно малко предприятие зависи не толкова от економическото си състояние, колкото от географското си местоположение. Е, това не е реален единен пазар. По какъв начин валутната политика или паричната политика може да допринесе за преодоляване на тази тенденция? Благодаря ви. Well, indeed, things are... Да, наистина. Е, в Испания има напредък, бих казал и във всички други страни, изпитващи е, проблеми, е, има напредък. имам предвид проблемите, които вие споменахте. Е, вярно, че кредитите не, са, е, не се отпускат така, както е, би трябвало. В първата половина на годината ние инжектирахме огромни суми в системата, обаче тези пари не стигнаха лесно до економиката. Сега, когато говорим за кредит, има два аспекта. Първо, търсенето. Когато инжектирахме парите, ние просто не искахме банките да се сринат, защото не са имали достатъчно средства. И също така разширихме обезпеченията. В някои страни с проблеми, в Испания, например, имаше много пълен достъп до финансирането, което беше отпуснато. Но има и друг аспект. Това е търсенето, не предлагането, а търсенето. това е доста бавен процес в момента. Няма потребление. Какво прави ЕЦБ в момента? Ние приемаме като обезпечение допълнителни кредитни претенции. приемаме такива обезпечения от банките. Опитваме се да направим максималното, за да осигурим допълнителна ликвидност. Така че, е, когато е, банките е, отпуснат заеми, да могат с тези заеми да обезпечат свои заеми от Европейската Централна банка. Ще видим какво ще бъде търсенето, по какъв начин ще се развие. Казвайки това обаче, ние сме уверени, че нашата парична политика ще изиграе своята роля на локомотив и през втората половина на следващата година, наистина, съгласно нашите прогнози, ще започнат да се виждат знаците на възстановяването. Риса Ферера сега от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин Драги. Благодаря за това, че сте тук. Най-напред искам да ви благодаря за това, което сте направили, за визията в средносрочен план за економическия и паричния съюз, за подпомагането на банковия сектор, за това, което направихте да се противопоставите на спекулациите. Поздравления! Ако беше се сринала едината валута, много тежко щеше да ни е положението. Има обаче известни разогна... разногласия у мен а, с вашата визия и подход за реалната економика и нейното развитие. Защо? Защото днес еврозоната е в рецесия. И 25 милиона са безработните. Държавният дълг расте. Дори в страните, които се ползват от вашите програми. Мисля, че това, което сега трябва да направите е да погледнете логично и обективно положението и да се опитате да го преодолеете. Смятам, че е, когато економиката отслабва, трябва да се намали степента на бюджетна строкост, иначе е, изпадаме в една е, порочна спирала. В Португалия днес има реален, голям риск от дефлация. Казвайки това, искам да ви попитам – дали страните, които участват във вашите програми, могат да се надяват на това, че бремето им ще бъде разпределено между всички държави членки на Европейския съюз. Според мен това ще е справедливо. Особено ако погледнете е, печалбите, е, които е извлякла Европейската централна банка. Те не могат ли да се върнат от страните, от които са извлечени? Господин Драги, благодаря. Първо искам да благодаря за милите ви думи към мен, но нека не забравяме, впрочем, че думите фискал компакт и компакт за растежа за пръв път прозвучаха тук, в вашата сграда. Така че аз самият искам да благодаря на Комисията по економика за дискусиите, до които, които доведоха до тези нови понятия. Е, искам да ви кажа, че имаше нужда от е, фискални приспособления и е, приспособявания. Наистина беше постигнат значителен напредък до сега. Това е моето усещане. Отстъплението би означавало в известен смисъл да нанесем вреда върху доверието, изградено до тук и да се наложи да започваме от начало. Това ще е един безкрайен процес. Наистина Европейската Централна банка е на мнение, че ако искаме да се ориентираме към дългосрочната перспектива, трябва да настояваме и да не губим доверието, което сме придобили всяко а, негово накърняване ще бъде контрапродуктивно. Ще означава по-високи лихвени проценти и отново задвижване на негативния цикъл. Приключихте ли? казва председателката. Да. Госпожа Ферейра, благодаря, господин Драги. Ще говоря на английски, за да стане по-бързо. Никой не говори за отстъпление, никой не говори да няма никаква дисциплина. Просто твърдя, че дозата е прекомерна, разходите са прекалено големи, а сроковете твърде кратки. Когато има намаляване в економическия растеж, е, нормативната уредба, шесте нормативни акта, е, позволява по-меко приспособяване. Нека да бъдем справедливи. Когато е, режете 130 милиарда евро, не можете да вместите това намаление в срока, в който иначе се намалява с 85 милиарда. Тук трябва да се следва текста на шесте акта, пакета от шесте акта. Хората вече не вярват на нашите рецепти. Става дума за въпрос, който е много деликатен от политическа гледна точка. За това говоря, а не говоря за отстъпление и да забравим за дисциплината. Просто ви говоря какви усещания създават това, което ние смятаме за резултати у хората. Съвсем накратко. Когато имате много голям бюджетен дефицит, също няма ръст. Това е първият отговор. Второ, нещо, което попитахте, но на което аз не отговорих, за печалбите на Европейската Централна банка. Вижте, Европейската Централна банка разпределя печалбата на а, членовете на Европейската система на централни банки. Това не е решение на ЕЦБ, а на нейните акционери. Значи те решават кой какво ще прави с печалбата. 22 секунди съм просрочил да, мисля, че Елиса много голям материал получи от своите е, свои, 5 минути. За Алде е, Силви Голар. Благодаря. Добър ден, господин председател. Искам да ви запитам нещо за демократичната легитимация. Нещо, което фигурираше в ориентациите на съвета през юни месец, но не фигурираше така е, централно в е, документа на е, господин Ван Ромпой. Вие не споменавате нищо. Вие споделяте ли огромното ми разочарование по този въпрос, който не е маловажен? И според мен той не трябва а, е, просто да а, е, намери място в заключителните редове, където се споменава всичко, което не сме успели да споменем на по-предно място. Е, много съм обезпокоена от е, използването на тези договори, за които се говори. Според мен, тук говорим за политики, които се решават съвместно по демократични процедури. Те са общо валидни. А, сега, аз с това кафе бих внимавила на ваше място, господин председателю. А договорът, който предлага Европейският съвет, според мен е истинско отрицание на общностния подход. Та, мисълта ми е дали вие споделяте моето виждане. Критичен момент, казва председателката, тък му разнасят кафето. Well, you know, sense, think... Uh, uh, Вижте, в известен смисъл всички тези стъпки са стъпки на прав... напред. Според мен беше жалон в възстановяването на еврото този съвет от юни. Жалон в консолидирането на Европейския съюз. също но съм напълно съгласен с вас, че целият процес трябва да върви ръка за ръка с демократичната отговорност и легитимност. Работата с Европейския парламент трябва да продължи. I'm sorry, I don't want to come back. Thank you. It's enough. Е, госпожа Голар, да, извинявам се, няма да е, доразвивам въпроса си. Е, Дър Кепинг е, за е, европейските консерватори. Благодаря, госпожо председател. Господин председател на ЕЦБ. Според съобщение в пресата, юристите на Бундесбанк смятат, че плановете за банков съюз нямат устойчиво правно основание. Те също се притесняват за неяснотата във връзка с надзорните правомощия и липсата на правна защита на помирителния комитет, който трябва да улеснява вземането на решение решения от ЕЦБ, управителния съвет и новия надзорен комитет. Искам да чуя, след като сте запознат с тази реакция на Бундесбанк, какво мислите. Благодаря сигурно са добри юристите на Бундесбанк, обаче има юристи и в съвета, и в комисията, и в Европейската централна банка. Всички те в различни нюанси дадоха зелена светлина, що се отнася до устойчивостта на правното основание, върху което се опира Европейският стабилизационен механизъм. Сега по същество всички трябва да помним, че Европейската Централна банка е в известен смисъл в пасивна позиция. Е, правната уредба не се гради от Европейската Централна банка, не се създава от нея. Нашето правно становище се опираше върху правните становища на другите институции. Е, с известен смисъл ние сме прием, приемници на това, което ни казват е, другите включително от економическа и управленска и от правна гледна точка, на мен ми се струва, че цялата концепция, цялата структура е много солидна и ще можем е, този е, надзорен механизъм е, да го изградим на време. Дирк, искаш ли отново да зададеш въпрос? Ами много добре. Сега Филип Ламберт от името на Зелените. Господин председател, добре дошли отново в Брюксел. мисля, че Брюксел вече е вторият ви дом днес. Първо за, евро, за надзорния механизъм. Една от основните тревоги е, е, че отговорността за надзора в еврозоната остава неподелена у един субект. Знаем е, е, за съгласието в съвета. Първичният надзор ще бъде поверен на националните надзори, обаче Европейската централна банка може да упражнява надзор върху която банка се избере. Е, доколко сте удовлетворен от тази схема, като знаете, че ние не искаме и смятам, че тук целта ни е обща, е, разделяне на банковия пазар в Европейския съюз. Е, банковият съюз не означава да има два или повече пазар. Второ, Марк Карне и други казват напоследък, че промяната на целта, свързана с инфлацията, може би не е единственото, което може да направи една централна банка. И е, може би е, е добре да се постави като цел намаляване на безработицата. Любопитно ми е да чуя какво мислите по този въпрос. Господин Драги, по първия въпрос напълно съм съгласен с вас ние трябва да гарантираме наличието на единна банкова система. Тоест, е, Европейската централна банка ще има надзор върху всички банки в еврозоната. Само, че начинът по който този е, надзор ще се осъществява, ще бъде различен в зависимост от размера на банките, от тяхната големина. Е, в споразумението са записани стойности нещо от рода на 130-150 банки, които са под тъй наречения пряк надзор, а останалите ще бъдат под косвен надзор. Още сме далеч от конкретно а, дефиниране на понятията пряк и косвен. Съвсем ясно е, че националните надзори ще играят важна роля и в прекия и в косвения надзор. Здравият разум подсказва интензивността на надзора да расте към центъра. Тоест, с увеличаване големината на банките. И обратно, ролята на националните надзори ще бъде толкова по-голяма, колкото по-малка е банката. Казвайки това, всички национални надзори ще се подчиняват на правилата и стандартите, на единия правилник, който ще бъде е, една от основните ни цели, неговото изпълнение ще бъде е, една от основните ни цели, така както ги задава центърът. Така че Европейската централна банка е, ще е, запази правомощие да е, разпростира прекия си надзор над всяка банка по свои избори. Също така ще има правомощие да иска всякаква информация, да задава всякакви въпроси. Днес прочетох в пресата няколко материала. В смисъл, че тази система може да фрагментира банковата система на Европейския съюз. Не мисля така. По втория ви въпрос. Да, губернатора Карне цитирахте. Не бива да забравяте, че той е, изхожда от различна институционна е, система. Е, там има повече от една функция. Е, тези е, органи се грижат не само за ценовата стабилност, но и за заетостта и за някои други неща. Това е нещо като Европейска Централна банка с повече от една цели в своя мандат, така че контекстът при него е съвсем различен. Бихте ли желали накратко да коментирате отговора? Съвсем накратко. По първия въпрос, мислите ли, че има риск банките да се опитат да заобиколят 30 милиардния прак с разни хитрини? Притеснява ли ви това, господин Драги? Не, всъщност не. момента националните надзори упражняват надзор а, върху целият счетоводен баланс и зад балансовите активи и пасиви на банките. Това няма да се промени поради факта, че преминаваме към различна надзорна система. Не, банките ще бъдат цялостно надзиравани и в бъдеще. Благодаря. Сега Мариса Матас от името на ГУЕ. Бригада, сеньор Драги. Благодаря, господин Драги, за това, че сте днес тук сред нас. Ще изчакам да си сложите слушалките. Ще ви взем obrigada, бригада с драги, estar aqui mais uma vez. казвах, че ви благодаря, че сте тук а, сред нас. Исках а, да ви задам няколко въпроса. Искам първо да бъда съвсем ясна. Вярно е, че в вашето изказване има нещо, което никога не се променя. Във всички сложни моменти за Европейския съюз, европейските институции системно винаги говорят за солидарност. Има два примера, които аз не мога да пренебрегна от това, което казахте. Първо, банковия съюз. Говорихте за положителните части или елементи, но като че ли забравяме, че когато нещата върват надолу, всеки се дърпа и си гледа своята черга. Тоест, гледа да оцелее. След това какво става, когато има бюджетна дисциплина? основните цели на тези променливи не действат. Нещо се смята за успех, то не е успех и затова какво правим? Правим допълнителни промени, които също водят до несигурност. Е, постоянно се действа така. Например, няма възстановяване на средства, няма експортни субсидии, нито в Португалия, нито в другите страни. Има стратегическа роля на някои от партньорите на нашата Европейска общност, но няма увеличаване на износа. А какво има? Увеличаване на безработицата. Ето това са фактори, които не могат да бъдат пренебрегнати. Имайки предвид, че а, дефицита по текущата сметка на всяка една държава продължава да се увеличава, не знам, може би не ме разбирате, защото говоря прекалено бързо. Съжалявам. Като че ли има проблем с микрофоните, прекалено са засилени и не се чува превода. Помолих да се намалят микрофоните, но не се случва. Съжалявам. Много е трудно, както знаеш, понякога да се чуваме. Ако искате да повторя. Добре, ще започна отново. И няма да бъде толкова високо. Ще се опитам наистина малко по-тихо да говоря. Това, което казал господин Драги е следното. Искам да ви задам два въпроса. Има един очевиден въпрос за мен всъщност и то е, че по всички основни въпроси, по всички основни досиета и теми I can speak in English. Мога и на английски да задам въпрос. So, third time. <laughs> И така за трети път. Надявам се сега да сработи системата. Благодаря ви, че сте тук. Два въпроса, свързани с казаното от вас. По всички трудни теми, които представяте пред нас, винаги има едно измерение, по което е, европейските институции се провалят и то е свързано с солидарността. Това е вярно за Банковия съюз. Едно от нещата, които не споменавате е, че когато всичко се провали, никой няма да прояви солидарност. Всеки ще се грижи за себе си. След това програмите за спасяване. Винаги идвате тук и казвате, че те са успешни. Но те не са успешни. Основните променливи дефицита и задлъжнялостта не могат да бъдат контролирани и ще продължат да бъдат извън контрол. Каква е рецептата? Тези променливи, които са част от спасителните програми, какво ще правим с тях? Ще въвеждаме нови такива, когато старите не работят. Казах и за износа. Като че ли повече трябва да се ограничава в носа. Спряхме часовника 3 минути 42 секунди, така че много бързо трябва да отговорите, господин Драги. По първата част от въпроса. Имаме всички правомощия, за да бъдем ефикасни. И нещата опират до това какво се прави в действителност. Трябва да се работи усилено. Но това е първата стъпка към Банков съюз Следващата стъпка е един механизъм за спасяване на банките. За ликвидиране на банките. И а, след това схема за гарантиране на влоговете. За да има солидарност, би трябвало да имаме поемане на риска от всички, а за това е необходимо доверие. А механизма за единен надзор е един от инструментите, който ще използваме, за да увеличим доверието в банките, независимо от това къде се намират самите те. След това казахте нещо, което не е толкова въпрос. Казахте, че дефицита, задлъжността са извън контрол. Не е вярно. Ние смятаме, че има напредък. Къде са данните, пита ораторката. Данните го показват. Благодаря. Съжалявам, времето изтече. Марио няма да може да отговори повече. Сега от СД, е следващия оратор. Благодаря. Има различни е, идеи. Споменахте ги и вие. ЕЦБ сега ще бъде отговорната институция за паричните въпроси, както ще бъде и надзорник на банките. Ясно е, че трябва да има разделение а, е, на функциите на кадрите ви, обаче председателят как ще раздели функциите си? вашата лична роля или човека, който взема вашата длъжност, как ще бъде организирана? А, може ли един човек да отговаря за двете задачи? Как ще бъде организирано това? Благодаря ви. Не аз ще се грижа за това. Ще има отделен орган, речен надзорен борт и надзорен съвет. Там ще има съответен председател, заместник председател, цялата структура. Те ще взимат решения независимо от управителния съвет. Многократно съм казвал, че основната функция на ЕЦБ е да има стабилност на цените. За първи път, когато говорих за това, споменах този въпрос. Каквото и да се случи и надзора, и паричната политика трябва да бъдат напълно разделени една от друга. Искате ли да зададете друг въпрос? Не. Благодаря ви. Няма никой независим, затова започвам с НЕП. Мариан Тайсън. Благодаря, госпожо председател. Господин Драги, като докладчик за този механизъм за един надзор, ще ви задам няколко въпроса, които са свързани и с същата тази система. Както ви и вашите колеги казахте, пък и моите колеги го заявиха, ние сме удовлетворени. Пак има проблем с превода, а може би проблема е с слушалките. Добре, ще говоря на английски, за да ме, ако ме разбирате, Okay, okay. Right, okay, okay try again. Try. Go ahead. We'll start, yeah, again. start again. Gaat het zo beter of moet ik het in het Engels proberen? Да опитам, ако искате на английски. Не знам, нямате превод ли? Не знам какво става. Добре, ще говоря на английски. Господин Драги, като докладчик... I know. Okay. Yeah? Try Ja, mag ik nog eens opnieuw proberen? Is er yeah, we, we, we've swapped headphones, so he's got mine. Okay. Yeah? They work. Добре, той сега е с моите слушалки, така че най-вероятно може би сега ще чува. Като докладчик за механизма за единен надзор имам няколко въпроса, които са свързани с тази система. И аз съм удовлетворена от това, че има механизъм, единен механизъм и е много важно да има такъв механизъм. Най-важното в случая е да има надзор вътре в ЕЦБ, но това трябва да се отнася и за националните компетентни органи. Говорим за най-общи насоки Всъщност обаче в определени случаи трябва да има и насоки, които да бъдат по-конкретни, по-специфични, които да бъдат насочени към някой конкретен национален орган. Не мислите ли, че това е пропуск на системата? Смятате ли, че са достатъчни системите, които имате в общия регламент? На второ място надявахме се от 1 януари 2014 година да тръгнат нещата. Сега обаче се мина на 1 март 2014 година. Четох обаче, че това е свързано с факта, че ЕЦБ няма да е готова и за това се отлага. Това не е записано в текста, разбира се, но има различни клаузи, в които се твърди, че ако ЕЦБ не е готова, а, може да има още по-нататъчно забавяне, т.е. след март 2014 година. Какво означава това, че се притеснявате, че няма да бъдете готови? Или пък всичко това е доста повърхностно, в самия текст не е казано добре. Първо искам да благодаря на вас и групата за отличната ви работа, която дава здрава основа за по-нататъчните преговори. Повдигнахте два въпроса. Единият е свързан с насоките, общи насоки или специфични насоки за конкретни а, органи. Ние можем да издаваме общи на националните надзорници насоки, ще бъде ли това пречка да не можем конкретни да издаваме? Не мислим така. Вярно е, че тези насоки ще са общи, но до, до определена степен. Можем да издаваме насоки на групи банки или категории банки. И когато говорим за такива насоки или инструкции, точно това искаме. Трудно е да се излезе с инструкции, когато имаш общи правомощия, свързани с конкретна банка с всяка банка се подхожда различно. И не се подхожда само с инструкции. Това не е проблем. На второ място, влизането в сила на този механизъм за един надзор и кога ще стане това. Важното е това да стане скоро, но още по-важно е да бъде направено добре. Вярно е, че от нея цяла година след влизането в сила на регламента на съвета. И дори мислим, че март 2014 година, ако разбира се влезе в сила регламента, ако приключи тия триалогата, ако всичко това се случи, се очаква влизане в сила 1 март 2014. От друга страна обаче навлизаме в напълно непозната територия. Затова беше важно да се остави известен марш за гъвкавост, ако се случи нещо непредвидено или някаква пречка възникне. Не бива да забравяме, че това е процес, който включва националните надзорници. Например, искане за информация, за данни, за статистика, промяна на национално законодателство. Тоест, има много въпроси, които могат да отнемат повече е, време, но така не че смятаме, че една година би било достатъчно време. Искате ли да добавите нещо, Мариен? Може да ли да задам друг въпрос? 45 секунди имате. И е, след това може да получите отговор. Uh, след влизането в сила на механизма ли или по-късно? Или искате орган за преструктуриране на банките, или искате фонд за преструктуриране на банките? В допълнение на казаното от мен, трябва да кажа, че ЕЦБ много иска да има напълно ефикасен механизъм за единен надзор в най-кратки срокове, т.е. от проденциален характер. Що се отнася до този единен обаче механизъм, идеално би било двата механизма да влязат едновременно в действие. Единният механизъм за преструктуриране на банките е много важен. Той ни дава възможност да се справим с провали, сривове на банки, които биха могли да се случат по начин, който не ни задължава да използваме парите на дънакоплатеца. В същото време обаче не се разрушават основни части на разплащателната система. А видях, че и двете неща се случиха по време на финансовата криза. Имахме сривове на банки, които ведаха до тези две последици. Използване на пари на дънекоплатеца и нарушаване на разплащателните системи, на тяхното функциониране. Затова е нужно да имаме единна а, рамка за преструктуриране на банките за управление на банковите сривове, което е нещо много сложно, особено когато говорим за банки в различни държави. И дори днес тези различни банки съответно оперират по различно банково законодателство в тези държави. Така че първо трябва да се предвижи законодателната част и след това ще мислим за фонда, за независимия орган, но в един идеален свят тези неща би трябва да влязат в сила едновременно. Добре, благодаря. Сега за НП Вернер Ланген. Благодаря, госпожо председател. Винаги съм гледал положително на вашата работа, господин Драги. Както казахте обаче, ако сега поемете надзор на всички банки, за мен възникват огромни проблеми. Затова имам следния проблем. Какви са е, пречките? 100, 127 член ли е проблем в статута на ЕЦБ? Трети член? Там не пише банков надзор. Става дума за една редакция на договорите. И няма процедура а, в а, статута на ЕЦБ за извършване на такова изменение. След това един от колегите попита, т.е. не попита, заяви, че имаше една програма за половин милиард долара, която като че ли на нищо не послужи. Купиха се много ценни книжа, а, набъркахме се в различни а, банки в а, Франция, в Германия, в Гърция и вече почти 90% от тях стават ваши. Как ще гарантирате разделението? като директор на ЕЦБ, защото директорите на ЕЦБ са част от а, надзорния съвет, четирима от шестимата всъщност ще участват и в тази политика. Искам да ви поправя по последното. Това не е вярно. Предвидено е надзорния съвет да бъде сформиран от националните надзорници и от членове на ЕЦБ. 17 плюс членовете на ЕЦБ, 4, плюс а, членовете, а, които са от държави, които не са в еврозоната и искат техните надзорници да участват. Така че ние няма да нареждаме като ЕЦБ на надзорниците какво да правят. На второ място говорихте за закупуване на държавни облигации. Това отчасти вярно. Използването на ликвидността бе свързано с а, изплащане на техните облигации. 230 милиарда облигации или бонове трябваше да бъдат разплатени в първата три месече на тази година. Така че какво направиха банките? Избегнаха а, криза, като си изплатиха боновете, извинете, облигациите, в същото време купиха и държавни. Това трябва да се обсъди в, а, на друг а, по друг повод, но трябваше ли ние, ЕЦБ, да ги спрем и да ги принудим да дават заеми в реалната економика? Винаги казвам, че Онези, които казват, че банките трябва да бъдат принудени да пускат пари в економиката и онези, които пък казват, че банките не трябва да купуват държавни облигации, искат а, ние да направим нещо, което ние не можем да направим. Да кажем на банките какво да правят със средствата си. Мисля, че много неща направихме, за да можем да предложим по-изгодни условия на банките, за да отпускат те пари за економиката, заявките за кредити а, и много други инструменти им дават възможност колко и повече финансират или отпускат а, а, заеми, толкова по-гарантирани да са те при нас. Други програми в други централни банки не работят поне изцяло. Но ако се замислим какво, какъв би бил проблема с всяка една програма, която кара банките да правят нещо в е, зона, като например зоната на еврото от 17 държави, то тогава казваме, ще ви дадем пари, само ако давате пари на економиката. Тогава обаче трябва да проверим дали това е истина и както научихте, имаме 6000 банки в еврозоната или 850, които току-що които са взели пари през март. Така че са много големи осложненията около такава програма. Сега за правното основание, мисля, че ви отговорих. Не съм юрист, вярвам на други, които са юристи. А тези юристи казват, че правното основание е достатъчно солидно. 127.6 има различни тълкования. Не мога да коментирам повече. Разчитам на професионалната преценка на други. Uh, Благодаря. Аз всъщност поделям загрижеността на Вернер Ланге за това как да влязат пари в реалната економика. Централните банки имаха възможност преди идват определени насоки и е, своего рода да предоставят е, гаранции на банките и сега в момента тази възможност е загубена. Антолин, е, сега имате възможност да задавате вие въпроси. Благодаря. Отново благодарности към ЕЦБ за решителните действия тази година. А дългосрочно погледнато Европейския единия економически и паричен съюз, много е важно ЕЦБ да има своят принос в този процес и економически и фискален. Но как, как ще можете да направите този принцип ако търсим работа по първия компонент създаване на работни места, създаване на растеж, ако не се преодолее свиването на възможността за отпускане на кредити. Банките разчитат на вашата подкрепа за това да се изкупуват държавни облигации. До каква степен смятате, че една подобна мярка ще е удачна? След това рекапитализирането. Как се съчетава тази дейност с идеята за единен надзорен механизъм? Как ще могат да се подпомагат банките и същевременно да бъде упражняван надзор над тях? Както казах в уводните си думи, е, тази година за нас действително беше много трудна. Ако погледнем назад е, в времето и видим какво направихме през тази година, можем да заключим, че действително действахме много активно. Три пъти намалихме е, процента на заемите, Работихме по въпроса за минималните изисквания за капиталова адекватност и съотношението с резерва. Тоест и много други неща работихме така, че да осигуряваме стабилност на цените. Наблюдаваме развитието на инфлацията и мога да кажа, че е, даваме възможност по този начин ликвидните средства да се насочат към економиката, но това отнема време. А, кризата с финансирането беше изключително сериозна. И успяхме да преодолеем или да избегнем още по-сериозни ситуации. Ние не можем да при, принуждаваме правителствата да участват в мероприятия и мерки за подкрепяне на реална економика. Те са тези, които ще решават какво да правят. А за директната рекапитализация на банките решението е, че те могат да бъдат директно рекапитализирани само и единствено ако те са обект на надзор по единия механизъм. На ниво Екофин се повдигна въпроса и за наследените капитали и активи. Не смятам обаче, че е въпрос на ЕЦБ, че ЕЦБ е тази, която трябва да дефинира тези активи. Председателката. Добре, приключихме ли? Сега от името на е НП Корин Вортман Кол. Благодаря. Благодаря, господин Драги. Аз имам въпрос за това, какъв напредък постигнахме за това да тръгне в правилния път економическия паричен съюз. Е, вие, разбира се, употребихте необходимото оръжие или поне го размахахте с цел да успокоите пазарите. И действително политиците трябва да действат. Е, говорихте, че има нужда и да се доизгради единия паричен съюз но като че ли като гледаме заключението от съвета, не виждам кой знае какъв прогрес да е постигнат. Във вашите думи също не фигурира много такова заключение в този смисъл. И затова искам да ви попитам, ЕЦБ в момента готов ли е да използва новия инструмент – по искане на страните членки? Свързан ли е той с определени условия преди да бъде използван? И има ли отношение към изграждането, към из... окончателното изграждане на економически и валутен съюз? Thank you. Uh, more, more, I mean, very generally, много общо казано, всичко, което постигнем по е, посока на по-истински, така да се каже, Европейски паричен съюз, е, е по линията на реформите, фискални или структурни реформи. Така че всичко трябва да се съчетава с реформите. И тези договори е, са свързани именно с това. Комисията бе помолена да направи един преглед за това дали е, продуктовите пазари и трудовите пазари е, са съответни на участието на страните членки в е, е в, в участието на страните в е, економически и валутен е, пазар. И е, механизма за директните е, монетарни транзакции е, също е част от е, тези условия. Трябва да се направи, разбира се, и оценка. Страните ще е, заявят желание за участие в единия надзорен механизъм Аз лично ще бъда изненадан, ако е, тази рамка за реформи, свързана с съответните контракти или договори, ако след една или две години се окаже, че страната трябва да влезе в подобна програма, ще се изненадам, ако до този момент е, комисията не е предприела някакви мерки. Yes, well, this links to, say, a reform program in a specific member state. But do you... Става дума, а, не става дума само за конкретни програми в отделни страни, а като цяло ще използвате ли елементите от този инструмент за окончателни парични сделки? Дали е, възможностите на единното управление са достатъчно амбициозни? Ами, нека да погледнем дори къде се намирахме през феврари. Оттам насетне бяха предприели толкова много неща, не само от комисията и от парламента, но и на ниво Европейски съвет. А пък ако сравним 2012 с 2011, можем да кажем, че 2012 отбеляза изключителен прогрес на всички нива. И за отделните страни членки, както по фискалната, така и по структурната част на всички политики, също и по отношение на стабилизирането на финансовите пазари. Благодаря. Сега Орлин Макарни от Социалистите и Демократите. Нека да се върна на въпроса на господин Ламберц. Вие неколкократно сте се изказвали, че, ви, е, че вие сте е, пасивен участник в дебата за банките, но аз смятам, че вие трябва да бъдете активни, за да може ЕЦБ да бъде достатъчно целенасочена в е, ролята си и на надзорник. А, говори се за различен брой банки, които ще подлежат на надзор по активния механизъм, а след това други, които ще останат под надзора на националните е, органи. Но как точно ще стане това? Ще споделяте отговорности с съответните органи? Съвета е, отхвърля идеята да се сподели е, дълга. Как, е, как ще търсите тогава мерки за справяне? Ще търсите по-малък фонд за преобразуване на банките? ще можете ли да отнемате лицензии за банки? Ако можете да го направите, ще можете ли да искате програми за оздравяване, например? Ще искате ли свързан, сключването на официални договори за оздравяване на национално нива? Как точно ще се осигурява? Как точно ще е взаимодействието между е, този надзор на европейско ниво? и национално. Аз лично не съм запозната и много хора не разбират какво всъщност се реши на съвет. Когато се коментира, че ние сме пасивни, мож... трябва да се разбира това, че ние сме тези, които ще изпълняват така формулирано законодателство изготвено като проект от комисията и съответно прието от парламента и съвета. В такъв смисъл е, ЕЦБ е пасивна по отношение на законодателството. Но когато се стигне до прилагането на законодателството, ние, разбира се, сме основния участник. Ние, би след, ние ще сме тези, които ще осигурят чисто логистичните условия за създаване на механизма за един надзор. И ние, винаги казвам, че ще работиме с националните надзорни органи. Те ще извършват тази дейност. Като говорим сега за 150 банки, хората си представят, че ще е, разделим банковия пазар на две – Една част от него ще бъде под директния надзор на ЕЦБ, а останалата ще бъде надзиравана от националните органи. Но това не е така. Ние работим заедно. Единният механизъм за надзор е механизъм съставен от националните надзорници и ЕЦБ. И е, то от е, специалисти от ЕЦБ, които няма да имат отговорности към е, паричната политика на ЕЦБ. Значи 150 е, бранк, банки ще имат е, надзор, който където е, европейското ниво или нивото на ЕЦБ ще бъде доминиращо и останалите, които е, този елемент няма да бъде водещ. Но ЕЦБ ще има все още правомощия да издава инструкции пред е, националните надзорници за определени банки или групи от банки както го прави и за тези, които ще са обект на надзор от нейна страна. Така че ще има възможности пък и други банки да се добавят към този списък от 150 тина. Но системата още не е установена. Тя се изгражда в момента, така че ще мога да ви давам допълнителни подробности в процеса на изграждане на система. А фонда за преобразуване или оздравяване на банките – 90-85% да кажа от изграждането на този механизъм е да се получат законови промени, т.е. да има съответните законодателни текстове. На европейско ниво няма един механизъм. Да ви дам примери. Когато се разпуска определена банка, едно от основните решения, които трябва да се вземе, е дали кредиторите ще бъдат подкрепени или не, ще им бъдат изпълнени или не. В момента а, има 17 различни законови режима в еврозоната. Тоест, отношението към кредиторите е различно в различните страни. И е, първото нещо, когато търсим един единен механизъм за преобразуване на банките, е, е, примерно, да има едина процедура за това какво се прави, когато е, дадена банка се разпуска или преобразува. Има ред действия, които са свързани с е, подобна мярка. След това следва да има на лице определен е, фонд, който да се използва при преобразуването. Не става дума за фондовата за спасяване на банките. Не става Става дума за средства, които са необходими за финансиране на действието по преобразуване или оздравяване на банките, за закриване на определени филиали, за търсене, финансиране на преходните процеси. Става дума за съвсем ясно формулирани и целенасочени разходи. Извинявам се, но май прескочих времето. Увлякох се. Председателката, да, но пък въпросите бяха много важни. Искам да разбера обаче какво се случва. Ако дадена банка не е обект на надзор от ваша страна, а националният надзирател казва, не, не, ние няма да се занимаваме. Марио Драги, да, да, мога да кажа, че системата още не е изработена и този въпрос не е дискутиран, но а, така, моето чувство е, че а, когато централният надзорник реши, че определена банка трябва да бъде разпусната, това вече е достатъчно, ясно и силно решение, което има своето отношение към решението на националния надзорник. Ако надзорният съвет каже тази банка трябва да бъде разпусната и националният орган не направи нищо. Какво си представяте точно, ще, че ще направят хората, които са си оставили парите в тази банка? Те ще искат да излязат от там моментално, така че на национално ниво ще се наложи да бъдат вземат, взети мерки незабавно. Но мога да кажа, разбира се, че трябва всички тези неща да се предвидят. Председателката сега от името на НП Гюнер Хокмак. Той е докладчик за резолюцията за преобразуването на банки. Заповядайте. Аз исках да е, задам въпрос за макроекономическите последици от всичко това, което дискутираме. Вие представихте програмата на ЕЦБ е, за е, окончателните парични сделки. Говорихте за 40 билиарда е, на месец. Банката на Япония извършва подобни стъпки. Не е толкова странно, че очакваме, че има краткосрочни последици, в смисъл, че финансовите пазари се успокояват, но все пак, какви рискове вие виждате в малко по-дългосрочен план? Как точно ще се справяте с макроекономическите дисбаланси? Действително, никога не сме виждали такова изсипване на ликвидни средства на пазара, така както го виждаме в момента. Но това се от, е, има реакция в краткосрочен план. По-интересно ми е да чуя какво смятате, че ще се случи дългосрочно. А ако ви остане малко време, бих искал да чуя и вашата оценка за риска за фрагментирането, разделянето е, от това, че в момента ще има евронадзор, надзор на европейско ниво за еврозоната, не за другите. Но основният ми въпрос, основният ми интерес е макроекономиката. Благодаря. Аз мога да говоря само от името на ЕЦБ. Ние при, предприях, предприехме няколко операции, които увеличиха ликвидността на пазара, но всъщност насищането с парични средства е, по-скоро е, е последица от обявяването на мерките, а не от конкретните действия. По отношение на първите две операции, които извършихме, факт е, че се създадоха основни средства, но те не отидоха в засилване на инфлация. Защото за тази цел си има определени механизми. А, а именно това означава да се отпуснат пари като кредити на хората, които да могат да харчат след това. А парите както вие знаете, всъщност не отидоха в економиката. Също така в еврозоната не се наблюдава а, липса на капацитет. Инфлацията в момента върви надолу. 2,2, малко по-рано беше 2,7. Дългосрочните очаквания за инфлацията се преразглеждат и е, тогава се поставя въпроса какво ще се стане, ако, какво ще стане, ако видим, че ще се създадат проблеми. Ние имаме достатъчно механизми да наситим пазара с текущи ликвидни средства. Е, също така виждаме, че е, немалко банки е, върнаха парите по съответните си транзакции. така че през юн реагирахме, през юли реагирахме, в края на юли. А, по отношение на разпокъсването на еврозоната, ние считахме, че това би имало трагични последици. И смятам, че от тогава насам има определено подобряване във всички аспекти на финансовите пазари, а пък единия надзорен механизъм допълнително ще намали а, разпокъсаността. Така че е, един от резултатите от дейността ни от, нашата, от тази година е и постепенното подобряване на финансовата ситуация. Затова и очакваме и възстановяване от средата на следващата година. Председателката сега от името на социалистите и демократите Ани Подимата. Благодаря, Шаран. Благодаря, господин председател. Сега, банките, които не представляват риск за системата, те ще останат под надзора на националните органи. Те ще могат ли да се ползват от възможности за директна рекапитализация? А също от заключенията на съвета, независимо, че бяха взети много важни решения на Екофин за банковия съюз и за единния надзорен механизъм, според мен, що се отнася до фискалната интеграция, решенията бяха с много по-низко ниво на амбициозност. Считате ли, че банковия съюз може да бъде, да влезе напълно в действие, без да има и механизъм за споделяне на фискален риск? И какво считате по този въпрос? Ще има ли е, фискален капацитет в еврозоната в бъдеще? И на базата на решенията на Еврогрупата мога да искам да попитам кога ще очакваме изпълнение от, името, от страна на ЕЦБ за преминаване към тези е, програми за сегрегираните е, национални сметки. Благодаря. Що се отнася до банките, които са обект на надзор от ЕЦБ, тук нещата са много важни. Тоест, ключовата дума е дали банката има а, ключово значение към или а, може да представлява риск за цялата система. Не зна, това не означава тя, дали тя е голяма или не. И списъка не е непременно задължително да бъде 140 или 150 банки, той ще се променя, защото и други страни ще влизат в системата. А, банков съюз без фискален такъв. Знаете, че банковия съюз, преди говорихме, че той има три стълба. Два от тях не означават да се споделя риска, но третия означава именно това – т.е. общата гаранция за депозитите. Може да съществува банков съюз по отношение на надзора, по отношение на политиката за оздравяване и може да се скъса връзката между банките и е, националните нива до известна степен може да има сигурността, че централния назорник ще оцени е, банките независи, достатъчно независимо, е, т.е. без да се подава на национален политически натиск, без да отчита къде са разположени самите банки. И ако определена банка трябва да бъде рекапитализирана, а тя не е част от е, единния надзорен механизъм, тя ще бъде рекапитализирана от националните съответни органи. Тоест връзката не е изцяло скъсана. Обаче, когато има споделяне на риска, трябва да има и достатъчно воля от всички страни да споделят националния си суверенитет именно по фискалните въпроси. И е, трябва да има, разбира се, ясно формулирани правила, защото те ще създадат и доверие и ще създадат възможност за споделяне на риска и създаване на общ фискален съюз. за съответните печалби, които ЕЦБ разпределя върху е, към е, централните национални банки. Сега, дали националните банки ще дадат е, тези печалби, които идват от ЕЦБ по съответни програми, това зависи от националния законодателство за фискалния капацитет. Въпросът е да има някакъв общ бюджет. Е, нали, говореше се, говори се за подобни договори или контракти за реформи, което всъщност беше и темата, с която е, се свърза е, понятието фискален капацитет в заключението на съвета. Господин Фейл, благодаря, госпо, госпожо председател. Господин Драги, имам към вас два въпроса. Първият е свързан с системата, която ще използвате, е, за да постигнете целите във връзка с дефицита и задлъжнялостта. Фискал компакт, компакта за растежа и е, пакетът от два нормативни акта. Тук много се говори за разни моркови и тояги. Por exemplo, Portugal e a Irlanda, que também estão a cumprir os seus programas de ajustamento, necessitariam de estímulos para além de se dizer. Страни като Испания и Португалия не се ли нуждаят от малко повече стимули, за да се върнат в верния коловоз и да е, осъществят правилно реформите? Вторият ми въпрос е свързан с суверенната задлъжнялост. В а, е, някои държави а, е, той е прекомерен. Вие говорихте за доста мерки, които а, могат а, да бъдат използвани за преодоляване на този проблем фонд за възстановяване. Какво мислите в този контекст, че може да бъде направено във връзка с прекомерната задлъжнялост, която все още се опитваме да преодолеем? Казвайки това, просто искам да използвам възможността да ви пожелая весела коледа, всичко хубаво през новата 2013 година. И всъщност пожелавам това на всички нас. Financial Times наскоро оповести много благоприятни перспективи и очаквания. Председателят Драги. Както съм казвал много пъти, фискалното приспособяване е неизбежно. Нали? Не е трябвало изобщо да се стига до това положение. Второ, ще има свиване. Ами да, то даже ще има а, много тежко свиване а, в краткосрочен план. Как ще а, смекчим тези последици? Различни са начините. А, първо, а, да се а, намаляват повече разходите, отколкото да се увеличават данъците. Второ, да се предприемат структурни реформи. Съществува надеждата, че а, износът трябва да помогне. Имаме пример с страни, които са облегчили ефекта на неизбежните фискални корекции чрез повече износ. И това също може да допринесе за растежа и за създаването на работни места. Според мен това е възловата стратегия в една ситуация, която несъмнено е много сериозна и много мъчителна, болезнена за тези страни. Ние не се отнасяме е, лекомислено към е, опасенията, които вие споделихте. Те са много сериозни. По отношение на високата задлъжнявост и буксуването на тези нива. Е, нямаме магическа пръчка. Повечето от страните с проблеми всъщност имат висока задлъжнявост. Сегашната стратегия е насочена към намаляване на задлъжнелостта и поне, или поне намаляване съотношението на дълговете към БВП. Искам да ви благодаря за коледните и новогодишните пожелания. Аз от цялото си сърце отправям същите към вас. Председателят, благодаря ви. Сега а, Рамо от Тремоса от Алде. Благодаря, госпожо председателю. А, господин Драги, Искам да ви задам един въпрос за прогнозата за Испания, която споделихте. Май сте голям оптимист. Е, припомням ви, че всички прогнози на Европейската комисия, на МВФ, на ОИСР и на някои мозъчни тръстове, е, занимаващи се с Испания, сочат, че може би 2013 ще е най-тежката година от кризата в е, Испания. Спад на БВП огромен, спад на кредитите, ръст на безработица на безработицата и най-сетне ще започне да се плаща цената на финансовото измъкване от блатото от 2008 година. Вярно, че е нараснал испанският износ, обаче този износ се концентрира само в 3 или 4 региона от Испания. 30% от износа от Испания е, идва от Каталуния. Аз съм каталунски депутат. Е, да, вярно, че имаше ръст, е, обаче сега има вече спад. Бихте ли ни казали с какво обосновавате своя оптимизъм, председателят? Аз не съм направил прогноза за Испания. Прогнозата беше за цялата еврозона. И в този смисъл е вярна. Това уточнявам. Uh, to, to Имам малко време, казва господин Тремоза. Преди месец испанският финансов министр се яви пред Европейския парламент и рече буквално. Испания има много конкурентоспособна економика. Вие какво мислите за това? Sorry, е, Председателя, драги, извинявам се, но не мога да коментирам думите на националните министри. Мога да коментирам фактите обаче. Фактите показват, че всъщност е, цената на единица труд в Испания е спаднала, а по текущата сметка има повишавания, износа расте, а дефицита по текущата сметка спада. Така че това са признаци на е, подобрение на положението от економическа гледна точка. Мисля, че е, даже е лошо за нас е, да не е, отчетем, че има напредък в Испания. Това е вярно и за Гърция, и за Португалия, и за Ирландия, за всички страни с проблеми. Тази година беше година на нещо, което бих нарекал болезнен прогрес. А, минута и половина имам още, казва господин Тремалза. Когато говорите за цената на единица работна сила, правите ли разлика между частен и държавен сектор? Защото ако не греша, за ме, е, е, испанския е, вице-президент каза, че е, тази година е, няма да се платят на държавните служители коледните бонуси, обаче ще се платят следващата година. И това означава, е, че може би това намаляване на е, цената на единица работна сила се концентрира само в един сектор. Това въжи за цялата економика, единица работна сила. Също но има реформи. Реформи на либералния, на свободния пазар. Да, несъмнено. Пак ще кажа, това бе година на болезнен прогрес, но все пак прогрес. We hope so. Е, надяваме се, че коледата също ще се отрази. Uh, да, вие просто показахте нагледно как може да протече един обмен в рамките на 5 минути. Сега Жан Пол Гозес за от ЕНП. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, че сте отново тук. В Испания малко като че ли за коридата се сещаме много ясно е, Пояснихте какви организации ще се включват, в какви срокове, как ще бъдат отношенията с националните надзори. Като си спомням това, което беше казано в началото за надзора, то беше да направим европейски надзор, за да преодолеем недостатъците на системата, констатирани по време на финансовата криза. Днес разбираме, че целта, която се задава, е а, явно много по-скромна и искам да ви попитам съвсем искрено а, как може а, да се справи по-добре Европейската Централна банка, какво възнамерява да направи, с какви допълнителни средства да си послужи. Говоря откровено и ясно и просто, така както са нещата на една корида. извинявайте, обаче аз Колегата тук намира, че въпроса, който ви зададох е много подъл въпрос точно преди коледа, обаче е по-добре сега да изчистим нещата, отколкото по-късно. председателя Драги, не, не е труден, не е подъл. естествен е въпросът и той заслужава отговор. А отговорът е, че не смятаме, че ние ще сме в по-добро положение от някой национален надзор. Ние работим заедно с националните надзори. Единият надзорен механизъм всъщност се движи от националните надзорни органи в сътрудничество с ЕЦБ. Ключовото е, че надзорът чрез този механизъм ще излиза извън пределите на националните граници. Така че ще а, разрушим онези огради, е, които се издигнаха и фрагментираха еврозоната в един момент. В известен смисъл е, това е отговорът, който винаги съм давал. Никога не съм претендирал, че Европейската Централна банка може да прави едно или друго много по-добре от националните органи, поне докато не сме го направили по-добре и не сме се доказали. Жан-Пол? В такъв случай преминаваме към Питър Скинер от Социалистите и Демократите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин председателю. Вие не сте свръхчовек, но може би сте нещо повече. Вие сте финансист на годината според Financial Times. Значи, това е много нов механизъм, за да се преценява сега Знаете ли е, кои са банките? Колко са банките, които ще могат е, да отговорят на условията за пряка рекапитализация от механизма? Казахте, че май не е ясно, е, но с това ще огранича въпроса си. Може би вие първи ще получите информацията все пак. Uh, no, I don't think we... Не. Не мисля, че можем да направим преценка, защото процесът всъщност е по-различен Знаем кои банки могат да поискат, защото местонахождението им е в определени страни и е, те ще попаднат е, в е, пределите на този механизъм на единния банков надзор. Но е, много трудно е да се каже след година или година и половина колко банки ще се нуждаят от пряка рекапитализация. Това е съвсем различен процес. Първо, Европейски стабилизационен механизъм трябва да се включи. Um, so на практика е трудно да се е, е, прецени. Е, може би е, на теория ще бъде лесно. Разбира се, ще кажа и нещо допълнително. Е, е, в економиката е, има неща, които економистите мразят. Висока безработица, висока инфлация. Вие казвате, че трябва паричната политика да я отделите е, от, от останалите въпроси. Смятате ли, че ще изпълнявате ролята си много економики чакат стимул. Ще се въплатите ли в кожата на дядо Коледа? Е, нали, може би все пак е, затъгала ви чакат и някои изненади. Well, we, we have, um... Ние тази година, както казах, е, извършихме две операции, разширихме допустимите обезпечения, включихме кредитните претенции, за да можем да стимулираме заемодаването. Защото в момента, в който отпуснат кредити, е, банките всъщност генерират обезпечения, което могат да използват пред нас, за да вземат пари на заем от нас. Лихвените проценти са ниски. Е, в много части на еврозоната всъщност реалните лихвени проценти са отрицателни. И цените е, ще се запазят според прогнозите за средносрочните и дългосрочните инфлационни очаквания. Мисля, че добре се справихме тази година с това добро постижение. И ние сме убедени, че паричната политика ще се запази тогава, а с течение на времето паричното положение ще се подобри в сравнение с днес. Така че прогнозата, т.е прогнозите, е, така предвижданията за цялата еврозона е, сочат е, към начало на възстановяване във втората половина на следващата година. Колегата казва, че няма да се включва отново. Сега давам думата на следващия колега от НБ, господин Мичел. Благодаря, госпожо председател. Присъединявам се към колегите, които пожелаха на господин Драги Е, весела коледа и се надявам, че до свети е, Патрик, а, е, което е 17 марта, отново ирландците ще празнуват с усмивка в очите. Е, сега е ясно, е, че се казва, че е, бюджетната дисциплина не дава резултат от днес за утре. Не, не може да очаквате, че ще посадите нещо от днес и утре то ще разсъфне, но все пак трябва да дадете на хората някаква надежда. За това, господин Драги, искам да ви попитам следното. Волган Шъбле, е, министърът на финансите на Германия, миналата е, седмица е, в Wall Street Journal цитира една неодавнашна прогноза на банка в смисъл – че еврозоната е все още на пътеката на реформата и ако остане там, може да се окаже най-динамичната западна економика. Господин Драги, вие споделяте ли това радостно усещане, което се формира точно преди коледа? Господин Драги, да, споделям го. Споделям го, защото еврозоната в известен смисъл е, се опира върху най-добрата основа, е, която въобще съществува в момента. Ако погледнете бюджетните дефицити, задлъжнялостта, текущите сметки, цените, инфлацията, няма значение кой аспект ще погледнете, неравновесията са по-малко, отколкото в повечето останали части на света. Така че, трябва да можем да стъпим върху тази здрава основа, като еврозона, преодолявайки фрагментацията си, която в известен смисъл изолира страните и ги затваря в тесните граници на собствените им а, слабости. Това е трудността. Като че ли а, а, тази а, година изминахме дълъг път в преследване на тази цел. А, коригирахме неравновесията и фискалните, и структурните. Е, от гледна точка на конкурентоспособността сега сме по-добре. Също така подобрихме и управлението на еврозоната е, в стремежа си да е, постигнем един истински смислен, реален паричен съюз. Но във всеки случай, ако погледнем основата върху която сме стъпили в нейната цялост, тя е добра и е достатъчно добре за постигане на тези е, цели, е, които е коментирал министър Шойбле. Заповядайте. Благодаря, господин председателю, за това, че е, ни създавате радостно усещане точно преди колета. Само нещо допълнително. Непрекъснато казваме на хората какво трябва да се направи, но не им казваме защо. Бих предложил на ваше ниво, като председател на ЕЦБ, е, вие наистина много добре се справяте и Европейската Централна банка добре се справя, е, но трябва по-често да говорим за това. На ваше ниво, на ниво Европейски съвет, на ниво министри, повече трябва да дискутираме причините, така че хората да знаят, че това, което им се предлага, се предлага поради определена причина. Тоест, е, предлагам е, обяснението на причините повече да присъства в нашите разяснения през 2013 година. Благодаря ви предварително за вашия отговор. Благодаря за любезните думи, казва председателя Драги, но ви благодаря и за предложението е, да се отнасяме по-разяснително в свои политически коментар, да даваме повече обяснения за причините. Това ще бъде полезно. Председателят, благодаря. С това приключваме диалога по паричните въпроси. Следващият такъв диалог е насрочен за датата 18 февруари. Моля да не се изпарявате, защото сега министърът на финансите на Кипър ще се яви пред нас в края на кипърското председателство в 5.30 е насрочена срещата с него. За онези от вас, които трябва да си тръгнат, утре няма да заседаваме а, е, в тази зала, а в 2Q2, защото настоящата зала ще бъде заета от председателския съвет на парламента. Благодаря, ще имаме кратък интервал сега от 5 минути преди пристигането на господин кипърския министр. Okay, so we are now, uh... И така. Стигаме до следващата точка от дневния ред. Размяна на мнение и економически диалог с председателя на съвета по економически финансови въпроси Екофин Васус Шиарли, финансов министр на Кипър. Ще процедираме както винаги. Ще дам за 10 минути е, думата на господин министъра и след това по 5 минути е, за въпроси и отговори. Имате думата. Honorable members of the Parliament. Почитаеми евродепутати, дами и господа. Бих искал да започна с следното. Европейският съюз си остава най-големият общ пазар и еврото си остава една силна резервна валута, дори в времена на нисък растеж и финансова криза. По последните прогнози на ОИСР от септември 2012 година, както и економическите прогнози на комисията от миналия месец, трите най-големи економики Германия, Франция и Италия се свиват по време на второто 6 месече на тази година. За съжаление, това означава много слаба възможност да се обърне тенденцията към голяма безработица, особено младежка безработица, която е факт последните няколко години. Тази висока безработица е един от най-обезпокоителните проблеми на настоящата криза в Европейския съюз. Кризата в еврозоната има негативно въздействие върху бизнес доверието. Това доверие е особено ниско в 17-те държави от еврозоната и то накърнява възможностите за растеж. Затова е изключително важно да намерим едно устойчиво решение на кризата. Макар, че много държави членки на Европейския съюз приложиха големи структурни реформи последните години, продължава да има някои предизвикателства пред нас. Всички знаем, че структурните реформи ще покажат своето въздействие в средносрочен план и ще окажат въздействие в средносрочен план върху нашата економика разрешаването на банковите проблеми в еврозоната за създаване на добре функциониращи пазари за кредити, разумна фискална консолидация и добра е, политика са ключови за възстановяване на економиката на ЕС. В този момент искам да очертая е, заключението от последния съвет бе одобрена пътна карта за завършването на економическия и паричен съюз, който да се основава на по-голяма интеграция и по-голяма солидарност. Задължително е да се излезе от омагиосания кръг между банките и а, държавите – Заключението от юни и октомври на съветите за оперативна рамка би трябвало бързо да бъдат одобрени през първата половина на 2013 година, за да имаме единен надзорен механизъм и тогава механизмът за стабилност след редовно решение ще има възможност да рекапитализира банките пряко. В контекста, в който банковият надзор вече е се превърнал в единен надзорен механизъм, единен механизъм за преструктуриране на банките също е задължителен. Затова комисията през 2013 година ще излезе с предложение за единен механизъм за преструктуриране на банките за държавите членки, които са част от е, единния надзорен механизъм а, като намерението е през а, настоящия парламентарен цикъл това да бъде прието от законодателя. Така ще се опази и финансовата стабилност и ще се даде една добра рамка а, за, за оздравяване на финансовите институции, като се защити да накоплатеца при банкова криза. За да може економическия и паричен съюз да гарантира конкурентоспособност и заетост, и по-специално в еврозоната, Други важни въпроси ще бъдат допълнително разгледани от Юнския съвет 2013 година. Тези въпроси са свързани с координирането на националните реформи, с социалното измерение на економическия и паричен съюз, модалностите на взаимно одобрени планове за растеж и конкурентоспособност, както и механизми за солидарност и мерки за задълбочаване на единния пазар и неговия интегритет. През целият този процес демократичната легитимност и е, отговорност и отчетност трябва да бъдат гарантирани. По-нататъчната интеграция на мерките под политиките, както и конкурентоспособността, трябва да бъдат съпътствани с е, съответно участие на решенията на Европейския парламент. Този процес може да бъде подсилен, като се създадат нови механизми, които ще увеличат нивото на сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент по член 13 от договора за стабилност, координация и протокол първи от учредителните договори. Европейският парламент и националните парламенти заедно ще определят организирането на една конференция с, с свои представители за обсъждане на въпроси, свързани економическия и паричен съюз. По отношение на Гърция, Еврогрупата и съветът съвсем наскоро решиха да изменят унази онази част, която бе свързана с фискални корекции и да удължат срока за коригиране с две години до 2016 на механизма за коригиране на дефицита на страната. И заедно с правителството бяха одобрени мерки за 2013-2016 и мерки за намаляване на дълга до устойчиво ниво до 2020 година на 124 процента от БВП. Приветстваме тези стъпки напред, както и положителния положителните резултати от обратното изкупуване на дълга. Економическото управление е и двупакета. Трябва да отбележа, че вече постигнахме съгласие по двупакета. Искам да благодаря на докладчиците за усилията и желанието им за постигане на компромис, което ни доведе до един, едно почти положително разрешение, защото по доклада Гозес вече има съгласие, по доклада Ферейра има само един неразрешен въпрос. И той е свързан с клаузата за преразглеждане и декларацията на Европейската комисия за пътна карта за задълбочаване на ИПС. Предпочитахме, разбира се, да заключим, да, извинете, да приключим работа по тази тема, но е много трудно да се намерят общи ам, позиции по въпроси като а, еврооблигациите или фонда за спасяване. На базата на настоящите договори трудно може да се намери и правно основание за постигане на реален резултат. Затова Заключенията от а, съвета казват, че е необходима още работа по тези въпроси. затова председателят на Европейския съвет, тясно сътрудничество с председателя на комисията и в консултации с държавите членки, ще представи на Юнския съвет през 2013 година евентуални мерки, както и пътна карта с срокове по различни въпроси, включен, включително и механизма за солидарност. Преждевременно би било да се стига до заключение по тези въпроси, защото не е ясно какво ще се случи след допълнителните консултации, които ще се проведат. Надявам се, е, плана на комисията от 28 ноември, заедно с е, поетото задължение от комисията да се излезе с декларация, да доведат е, до пълно съгласие. Силно се надявам, че ще докажем, че общностният метод работи. Що се отнася до единия надзорен механизъм или НМЕ? Както знаете, споразумението, което бе постигнато миналата седмица на съвета ЕКОФИН, не бе никак лесно. 15 часа бе сесията, заседания, много въпроси трябваше да бъдат разгледани и много бе сложно а, това заседание. Споразумението спазва петте принципа, заложени от съвета. Има ясно разделение между монетарната политика на ЕЦБ и надзорната й функция. На второ място равно третиране и представителство на държави членки от еврозоната и не от еврозоната, които участват в НМЕ, както и мерки за отчетност. На четвърто място НМЕ ще се основава на най-високите стандарти за банков надзор и ЕЦБ ще насочи надзора към всички кредитни институции по един диференциран начин, ще прави пряк надзор на най-значимите банки в държавите членки. На пето е място или петият принцип – балансирано решение по различните модалности и решенията взети от Европейския банков орган или банкови органи. За светът бе изключително важно целостта на единия пазар да бъде зачетена при създаването на НМЕ. Също така бе важно да се гарантира, че създаването на този единен надзорен механизъм няма да промени баланса на компетентности между националните компетентни органи и Европейския банков орган. След като всичко това е изяснено, можем да стигнем до рамката за надзор. Обеден съм, че идните консултации и преговори по НМЕ ще доведат до ясен банков надзор, който да спазва най-високите възможни стандарти. В светлината на случващото се последните години всички сме на становище, че това е изключително важно. CRD 4 светлината на решенията ние също така трябва да споменем също така и единните правила, които трябва да, спа, да които са свързани с директивата за капиталовите изисквания. Капиталовите изисквания трябва да бъдат разгледани. Това ще бъде в CRD 4 или директива за капиталовите изисквания 4. Направихме, имахме, извинете, голям напредък по този законодателен пакет. Бъдещите преговори ще се съсредоточат върху е, някои нерешени въпроси и това е в обозримо бъдеще. Разбира се, нужна е работа. Няма да говоря сега по нерешените въпроси. Те ще бъдат разгледани а, по време на триалога. Отново искам да подчертая следното. Ако ми позволите да кажа нещо на ирландските колеги. Това е тема, която е изключително приоритетна за съвета и съм убеден, че ирландското председателство също и ще и предаде такава значимост. От, на 13-14 декември съветът заяви колко са важни тези правила за единната книга с правила и призова за бързо приемане на тази книга. По директивата за капиталови изисквания 3 има политическо съгласие по а, регламентирането на работата на агенциите за кредитен рейтинг. Започна триалога в началото на нашето председателство, преговорите бяха тежки, но аз съм убеден, че рамката гарантира по-безопасна среда за финансови услуги. По-специално искам да спомена онова, което бе одобрено за рейтингите на държавен дълг, както и надъжността на агенциите за кредитен рейтинг. Всички те допринасят за прозрачност при постигане на кредити, на рейтинга, предоставен от кредитните агенции. Не на последно място, приветствам това, че е постигнато съгласие с Европейския парламент за а, фондовете за социално предприемачество и рисков капитал. Данък върху финансовите транзакции. От името на Кипрското председателство искам да благодаря на Европейския парламент за постоянното внимание, което отделя на данъка върху финансовите операции. Аз съзнавам, че парламент има много дългогодишен интерес по въпроса. Също така обаче трябва да спомена доклада на госпожа Подимата за една обща система за облагане с данъци на, фин... на финансовите операции, прията тази година. Има и законодателна резолюция, която бе прията и миналата, извинете, седмица. През юни и юли съветът даде възможност за използване на процедурата за силено сътрудничество, което ще даде възможност на държавите членки, които подкрепят силно принципа за въвеждане на такъв тип данък, да го направят. 11 държави членки решиха да се присъединят към засиленото сътрудничество и още една в момента обмисля дали да не го направи. Европейската комисия излезе с предложение за решение на съвета да се разреши засилено сътрудничество. Председателството сериозно се занима с този въпрос. Искам да благодаря на Европейския парламент, който даде своето съгласие миналата седмица, за да има наистина засилено сътрудничество. Сега съветът е този, който трябва да предприеме допълнителни мерки за финализиране на дискусиите за разрешаване на засиленото сътрудничество. Благодаря ви за вниманието. Uh, благодаря. Благодаря, господин министр. Искам да ви благодаря също и за документа, който дойде от председателството. Мисля, че вие е, за пръв път сте тези, които отдавате дължимото на доклада на ГОЗЕС като отчитате работата на парламента по европейският семестър и съответната резолюция от месец октомври. Благодаря ви много за това, че отбелязвате и признавате ролята на парламент. И сега нека да пристъпим към въпросите. Първо НП и Жан-Пол Бозес, както си и заслужава. Благодаря, госпожо председател, господин министър. Ние сега сме помежду си и можем да си говорим с прости думи. Първо, нека да ви кажа, че макар, че тук няма много депутати, най-много от присъстващите тук са тези, които работеха в тясно сътрудничество с Кипърското председателство. Вие работихте много добре и ние сме тук сега да ви слушаме. А второ и нашия докладчик също ще ви каже – по този начин вие успяхте да присъедините към своите лаври и работата по законодателството за кредитните агенции, както и за директивата за капиталови изисквания. Така че е, смятам, че е, ще отчетем съответните резултати. Разбира се, след е, съответния пробен е, период. Началото беше твърдо, разбира се, трудно за вас, е, за... вие започнахте председателството си в една сложна криза. Беше трудно от началото, но след това нещата се стекоха добре и е, ние успяхме да постигнем достатъчно добри резултати по ред досиета. Искам да ви поставя един въпрос за бъдещето. Вие очертахте задачите, които ни очакват, коментирахте решенията на Екофин, но искам да ви запитам каква е полуката за вас от е, председателството на Кипър? Как е, ще се опитате в бъдеще да сведете до държавите членки е, идеята, че е наистина необходимо те да преговарят с Европейския парламент. Е, процедурата по съвместно вземане на решение определено не е от най-любимите на съвета, но в края на кращата е, е, тя е процедура, която налага едни действителни е, преговори, а не дума по дума и ред по ред, но по основните въпроси. Въпросът е да се изслушваме по-приятелски, да преговаряме, да сближаваме позициите си. И затова искам да питам в бъдеще, е, в, на заседанията на съвета, смятате ли да се позовавате на вашия си опит? в е, посредничеството между комисията, между съвета и парламента. Нека да чуем какъв е вашият опит и включително и по е, европейския семестър. Председателката, искате ли да отговорите? Да, да, в е, този случай ще отговоря, но може би по-нататък е по-добре да го обединим няколко въпроса. Може би пък може да отговаряме на всеки въпрос, казва председателката по-отделно, а не да ги събираме. Господин Шарли, благодаря. Благодаря за поздравленията, благодаря за комплиментите, за това, че ние успяхме да приключим някои досията и за напредъка, който постигнахме. Мисля, че е важно да се разбере, че това постигнахме не ние, а всички и вие, и ние, и страните членки, полуката, която следва да извлечем е именно, че трябва да се работи по този начин. Това е европейският подход за постигане, за придвижване нататък. Разбира се, както казахте отначало, не беше толкова лесно начало, а, да започнем с нашата работа, но намерихме начин. Започнахме да разговаряме с всички, влязохме в е, преговори, защото в край на кращата ние искаме най-доброто за Европа и когато действаме в този дух, може да бъде постигнато много. Ирландското председателство ще продължи с работата по досиетата, по които ние работихме, е, тези, които поехме от датското председателство и така нататък. И именно това е нашата роля. Ние за това сме тук. Да работим всички за Европа. И смятам, че когато се обърнем назад във времето, ще видим, че именно това е постигнато. Всичко, което е решил да постигне Европейския съюз и е работил с последов... последователно и търпеливо, сме успели да постигнем. Когато се е работил бързо, в моменти, в което това се е налагало, например е, механизъм, единия надзорен механизъм. Това бе работа, която се свърши за 6 месеца. Е, направихме го бързо, защото това беше добро, беше много важно за Европа и защото се възползвахме от сътрудничеството между страните членки. Така стигнахме до този добър резултат миналата седмица след една маратон от дискусии. Надявам се, че и в бъдеще подобни дискусии с Европейския парламент ще бъдат достатъчно плодотворни. Така че полката е трябва да разговаряме един с друг, трябва да преговаряме. Лисабонският е, договор е, предвижда процедурата по съвместно вземане на решения. Много е постигнато в това отношение и е, ролята на Европейския парламент вече е съществено засилена. Uh, Благодаря от името на социалистите и демократите Елиса Ферейра. Ще говоря на английски, сигурно ще е по-лесно. Благодаря за всички ваши усилия. Аз, както знаете, се занимавах много с двупакета и действително се присъединявам към мнението на господин Госес. Благодаря ви за работата, за търпението, за всички, които работеха от ваше име, защото действително Постигнахме много успехи. Успяхме да приключим досието. Някои от досиетата, а това, което не успяхме да приключим, в края на кращата останаха съвсем малко, малко неща. А, да видим какво ще направим с някои точки от преамбюла и е, да изчакаме една ясна декларация от комисията, за да е, не е, правиме нищо нерационално, а просто да имаме гаранция, че е, дълговете, които страните натрупват, ще могат да бъдат управлявани и ще могат да се получат решения по тези проблеми, а не е, да бъдат оставени или отлагани тези решения. Тези механизми, по които работим, ще дадат възможност и страните да получат компенсации за е, спада в економическата им динамика. Вероятно ще допринесат и до известна степен за създаване на растеж. Аз искам да ви благодаря за всичко, което сме постигнали. А сега, когато сте в последните дни от председателството си и евентуално сте и по-свободни да се обърнете назад и да видите какво сте направили, искам да говоря по първата тема, която вие повдигнахте а именно, един основен въпрос. Как в Екофин да се обърнем не към нуждата за структурни реформи, а към нещо съвсем просто – когато се препоръчва и да се работи в рамките или с понятието европейски семестър и се правят препоръки към страните членки. Ако страните членки не следват тези препоръки и се предвижда дори един режим на санкции, въпросът е какви са е, вътрешните реакции на Екофин, когато се вижда, че всички прогнози, които са направени, е, свързани с. Е, препоръките, всички тези прогнози практически рухват. Гърция, например, през 2011 се очакваше растеж 0,7%. Същата година а, ръста беше 0, минус 6,9%. 2012 прогнозата беше за растеж 1,1% но в края на краищата се оказа, че има отрицателен растеж от минус 6%. В Португалия се случва същото. За 2011 се очакваше 0,7% ръст, а в края на краищата ръста бе отрицателен минус 5,7. За 2012 година се очакваше 0,8% растеж, а в края на краищата ще има отрицателен ръст от минус 3,3%. За еврозоната прогнозата беше да има тази година растеж 0,5% положителен. А сега цифрите показват отрицателен ръст, но минус 0,4%. И сега, страните, когато са следвали съответните рецепти, препоръки, става дума за конкретни страни, но мисля, че можем да говорим и общо за всички, Значи страните трябва да следват тези препоръки, ако не ги следват, биват санкционирани. Но е, когато се опитаме да оценим качеството на тези препоръки, Искам да попитам в е, Екофин, прави ли се подобна оценка? Отчита ли се този проблем? Е, разглеждате ли цифрите? Запитвате ли се защо не сработиха тези препоръки? И сега, когато правите нещо и чакате резултата, резултата в сравнение с очакванията е три пъти по-отрицателен. Нещо трябва да се направи. Не може да се очаква от гражданите да правят сериозни е, жертви и в кра... на краищата никога да не се постига резултат. Политически това е много, много деликатен въпрос. Вярно, действително, тук сме така, помежду си, между свои, много ми е интересно да чуя, разбира ли Екофин тези резултати и какво точно прави, отчита ли това като проблем? Thank you for your question and a very straight one. Благодаря за толкова директния и, и прост и е, неукрасен въпрос. Правя сте. А, много сте права. Наистина е много смущително, че се правят подобни прогнози и след това резултатите се разминават толкова много с тях. От друга страна, това отразява факта, че положението, в което се намираме в момента е крайно нестабилно. И, е, и ние, и комисията, и съвета, и парламента, разбира се, трябва да обърнат много сериозно внимание на този проблем и то много бързо, за да може да се търси отговор на въпрос. Действително, просто е притеснително е, да се има, да има толкова огромна разлика е, с тези положителни прогнози и толкова отрицателни резултати. Моят опит, моят е, малък опит е, по време на председателството на Екофин ме научи на едно. А именно, че ако 27 министр, финансови министри могат да седнат заедно и да започнат да дискутират проблемите, в края на краищата те ще намерят отговор. Аз съм убеден. А, могат, разбира се, да бъдат а, направени грешки в а, процеса, но тези грешки могат да бъдат и поправени с течение на времето. Факт е, че бяха направени грешки, бяха направени тези е, прогнози за ръст от 0,5%, а в края на кращата се оказва отрицателен ръст от 1 или 2%. Това никак не е добро, но можем да се получим от този процес. И една от многото полуки, <laughs> които сме си извадили, е, че можем да се учим от грешките си. И смятам, че Екофин ще направи именно точно това. Благодаря. Искам е, да ви пожелая е, и хубава коледа и добра година. Е, надяваме се, че подобен дух ще протичат следващите заседания на Екофин, защото Европа спешно се нуждае от това, защото в противен случай всичко се поставя на много идеологични начала, а не на логични такива. Аз съм економист и искам да вярвам на моделите, искам да имам доверие. Ако, те, ако се окаже, че те не работят, те трябва да бъдат преразгледани, преформулирани. В противен случай и политиката не може да се базира на тях господин Шиарли. Благодаря. Благодаря и най-добри пожелания на вас и на всички тук в парламента за коледа. Също искам лично да ви благодаря за толкова любезните думи, които казахте за работата на нашето председателство. Приемаме ги с удоволствие и сме ви благодарни. Председателката. Благодаря, господин министр. Благодаря ви за отговора на въпроса на Елиза, който беше много освежаващо честен. не следва да се заблуждаваме, че някои неща работят, когато има ясни резултати, че не. Така. Сега давам думата на господин Оли Шмидт. Благодаря. От името на либералите и демократите също искам да благодаря за амбициозното председателство от последните 6 месеца. Мисля, че на всеки му се случва да се заколебае понякога в началото, но в края на краищата, щом края да добър, всичко е наред. Няколко е, размисли относно това, което не бе направено. Аз отговарям за директивата за компенсации за инвеститорите и е, действително по тази тема, след като гласувахме миналата година, нищо не се случи. И смятам, че може би ще има хора, които твърдят, че темата е маловажна, но аз лично не съм съгласен, защото смятам, че има нужда от инвестиции в Европа и следователно има нужда от е, системи, които насърчават частните инвеститори. И е, нещо, за което смятам, че просто не бяхте прави в Екофин, е именно е, въпроса за е, баланса между представителите на двата пола в ЕЦБ. Мисля, че това е въпрос, който дълго време ще витае като проблем в ЕЦБ. Е, знам, че разбира се това не е въпрос от обсега на вашите отговорности, но все пак исках да го поставя. И имам три въпроса. Господин е, Реглин е, говори днес или вчера в един немски вестник, а, и в смисъл, че кризата ще продължи още 2-3 години и до 2-3 години страните ще тръгнат, всичко ще бъде наред. Много оптимистично изказване. Но като ви слушам вас, вие май не сте толкова оптимистична. затова е, ме интересува защо смятате, че Клаус Реглинг е толкова оптимистичен. После, е, механизма за единен надзор. Значи има страни, които ще са включени, които ще са полувключени и други, които няма да бъдат включени. в края на краищата можем да кажем, че това може да даде старта на е, нещо, което не е никак добро, а именно едно задълбочаване на разделението в Европа има ли в Екофин дебат по този въпрос? От, отразено ли беше именно и тази теза? Защото не става дума само за банков съюз. Тук се поставя основата на нещо друго в Европа. И трето, имам въпрос за Латвия. Ние обсъждахме тази страна Говореше се евентуално, че тя ще влезе в еврозоната от 1 януаря 2013. Това така ли е? Какво се говори по този въпрос? Господин министър, Нека да поясна, че това беше докладчика за директивата за компенсации на инвестиции, която спря в съвета. Ние гласувахме на първо четене в парламента, но ми се струва, че в съвета не е направено нищо по въпроса. Uh, Ще започна отговорите отзад напред. Латвия. Доколкото съм наясно, този въпрос на ниво ЕКОФИН не е бил обсъждан. Тоест, дали Латвия ще се присъедини към еврозоната? Този въпрос не е бил поставен, поне докато ние бяхме председатели, не е бил поставен в ЕКОФИН. А, що се отнася до единния надзорен механизъм и кой ще бъде участник и кой не. Действително, темата налага да се търси много равновесие. Единия надзорен механизъм не е, е от полза за едните или за другите, тези, които са в него и които са извън трябва да се търси система, която да въвежда достатъчно баланси, така че този механизъм да работи за всички. Всички, които са в еврозоната и всички тези, които са извън еврозоната. До този момент смятам, че баланса в предвиждания механизъм е до голяма степен задоволителен и за едните, и за другите. По тази причина и дискусиите е, продължиха толкова дълго. Бе установено, че може да се направи този механизъм, но има и още много да се работи по тази тема. Докладът на комисията вече обхваща голяма част от областите, предвиждат се ред защитни мерки за всички, но във всички случаи вероятно ще има още много работа за изработване на подробностите, защото, както знаете, малките камъчета обръщат колата. В Екофин се работи с добра воля и смятам, че ако се продължава в същия дух, няма да има губещи. Ще бъде намерено задоволително решение за всички. С което стигам до първия въпрос, коментарите на Клаус Реклин. Клаус Реклин, както знаете, е много сериозен човек е, с много добра репутация, много голям експерт и аз е, много уважавам неговия оптимизъм, затова искам да вярвам, че той знае много повече от нас, от нас и съм готов да споделя неговият оптимизъм, а именно, че 2-3 години ще бъдат достатъчни, за да излезем по пътя на възстановяването. Три или четири години е, тези три, последните три или четири години ще останат в историята като едни от най- тежките години в финансовата сфера. Разбира се, те дисбаланса на финансов, в финансовата сфера доведе до много проблеми в социалната сфера и е необходимо да вървим в, по пътя, по който очертава Краус Реклин. И аз определено смятам, че има светлина в края на тунела. Европейския съюз работи е, постъпателно и е, усърдно за решаване на проблемите, така как влизат. И смятам, че дългосрочно други страни и други континенти ще се учат от това, което Европа направи и ще ни е, копират. Европа бе пионер в това отношение и може би господин Реклин ще бъде цитиран като човека, който пръв е, въведе е, решенията и е, изведе е, Европа от този толкова тежък момент. Referring to your first по отношение на първото, което казахте за инвестициите и инвеститорите, тяхната защита, е, Режимът на обещетяване на инвеститорите е обвързан, разбира се, с режима на защита на вложителите. А и двете са свързани е, с досието за управление на кризите. Нещо, което се разисква в момента. Най-напред трябва да постигнем напредък във връзка с управлението на кризите. Поне така на мен ми се струва преди да се стигне до някакви резултати по режима на обещатяване. Uh... Председателят, благодаря за ЕНП. Роди Краца. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Благодаря много, госпожо председател. Господин министре, След току-що казаното и вземайки повод от въпросите е, на колегите, аз също искам да ви попитам нещо. Става дума за бюджетните корекции. Вие е, отговорихте пряко или не, непряко за полуките, които можем да е, извлечем от е, е, доброто планиране на тези програми, от правилното им осъществяване? Ето моят въпрос. В Екофин дискутира ли се какви резултати ще бъдат възможни в страни като Кипър? Е, някои резултати могат да бъдат, така да се каже, изнесени навън. А що се отнася до хармонизирането на данъчното облагане, е, кипърското председателство може ли да ни даде някакви индикации в тази насока? Постигнали ли сте някакъв напредък? От една страна е необходимо е, данъчното облагане да бъде хармонизирано, но от друга страна констатираме, че това е лост на растежа. Виждаме, Например, че се говори за 10% данъчно облагане на предприятията, за да може да се допринесе по този начин за ръста. Бихте ли ни казали нещо? Отговор на министъра. Не навлизаме в такива подробности, особено когато става дума за данъчно облагане и отделни държави членки фундаменталните въпроси, обсъждани на ниво ЕКОФИН, както сигурно знаете, е как да се предложи помощ на страните в програмата. В случая с Португалия програма беше предложена преди доста време. Извършват се е, тримесечни прегледи при които се измерва постигнатият напредък, внасят се необходимите корекции, понякога се облегчава едно или друго изискване, поставят се искания за нови мерки, но това са въпроси, които преимуществено се решават на ниво тройка. И те влизат в Екофин само за одобрение. Екофин не е задължително инициатор на обсъждане на такива въпроси, е, каквито вие засегнахте, данъчни въпроси. Кипър все още е в процеса на подготвяне и съгласуване на меморандум за разбирателство. Значи, постигнато е основ... изначално съгласие, има само един елемент, една конкретна програма, за която все още се очаква доклад на експерти, за да можем да приключим и нейното съгласуване. Значи по отношение на Кипър все още никой не е поставил тези въпроси в дневния ред на Екофин. Председателят, благодаря. Леонардо Доминичи от името на социалистите и демократи. Е, благодаря, госпожо председател. Както казахте, господин министър, опитът с агенциите за кредитен рейтинг, каза го между другото и колегата Гозес, бе изключително важен в работата на кипърското председателство. Имаше трудности, които отчасти бяха преодоляни, но аз не искам да говоря за това, нито пък искам да говоря за съдържанието на споразумението, което а, бе постигнато след много дълги и тежки преговори. Съвсем накратко искам да кажа няколко неща за начина на работа на съвета, за функцията му, за ролята му и да ви задам един въпрос, както и да направя едно предложение. Предложението ще го направя незабавно. Имайки предвид опита от преговорите за агенциите за кредитен рейтинг, може ли кипърското председателство да остави на своите наследници в съвета няколко критични бележки по отношение начина на а, работа на този съвет. Какво искам да кажа? Първо, онова, което наричам начина на работа на съвета. Липса прозрачност, липса на прозрачност, извинете, или непрозрачност пълна. Един въпрос за предаването на политическа воля в рамките на съвета, т.е. кой решава какви позиции да предприеме, особено в отношението си към другите институции, по-специално Европейския парламент. Дипломатите, представителите на правителствата ли решават или кой? След това, проблеми с външната комуникация. Как съветът си общува? А, проблем с превода ли има? Ясно ли е? Ok, perfect. Eh, eh, un Да, един проблем по-общ, който е свързан с възможността по-добре и по-прозрачно да работи съвета на базата на този конкретен опит, от тези конкретни преговори по агенциите за кредитен рейтинг. Аз имам много радикално становище по ролята на съвета. Аз лично смятам, че съветът е основната пречка по пътя за европейска интеграция. Но не искам да говоря за това. Искам да повдигна един друг въпрос за функционирането на този съвет, имайки предвид конкретните ни преживявания по време на тези преговори. Следващия въпрос пък е свързан с същността на позицията им по агенциите за кредитен рейтинг. Когато на една много положителна среща и конкретна среща се срещах с посланник Корнелиус от вашето председателство, си зададахме същия въпрос. И аз, и той. И аз, и посланника Корнелио. Защото по тези агенции за кредитен рейтинг, защо е толкова трудно да се работи с европейските правителства по този въпрос, като имаме предвид, че същите тези правителства в определени моменти изведнъж критикуват толкова сериозно агенциите за кредитен рейтинг. Обаче, когато се стигне до момент, в който трябва да се вземат конкретни, сложни решения, същите тези а, председателства, председател, извинете, държави дръпнаха ръчната спирачка. Имахме големи проблеми с преговорите по тези агенции. Та, да, тръгвайки от този опит, от тези преживявания, бих искал да помоля а, вашето председателство да предаде, евентуално, ако смятате, някои свои бележки, един вид наследство на онези, които ще дойдат след вас, за да се коригират част от проблемите в начина на работа на съвета и конкретния проблем за мен са агенциите за кредитен рейтинг. Зная, че съществува такава позиция, зная и какво е личното ви мнение за ролята на съвета. Разбира се, вие си давате сметка, че председателството получава мандата си от държавите членки. а дипломатите получават указания от своите правителства. От тук председателството се превръща просто в координатор между държавите членки. Ако въпросът, който поставихте, в известен смисъл бе свързан с демократичната легитимност на процеса на приемане на актовете, отговорът е, че според нас силните механизми, гарантиращи демократична легитимност, са необходимост. На Европейския съвет през декември бе постигнато съгласие държавите членки пълноценно да привлекат в процесите на приемане на актове националните си парламенти, особено когато става дума за пълнататъчна интеграция на а, фискалната политика. Също така, съобразно, съобразно а, член 13 от договора за стабилност, координация и управление и протокол номер едно към договорите, сътрудничеството между националните парламенти и Европейският парламент подлежи на е, по-нататъчно укрепване. Тоест, Европейският парламент и националните парламенти са тези, които трябва да определят как ще организират общуването помежду си. с цел разискване на различни въпроси, например и паричния и економическия съюз. Това, което казвам е, че да, в процеса на общуване между всички е, компетентни органи е, има какво още да се направи, така че наистина е, подходът им да бъде определен като демократичен и легитимен. Но зачитам вашето лично мнение за съвет. Um... Председателят, благодаря. Явно няма друг оратор от НП за момента. В такъв случай Ани Подимата от социалистите и демократите. Благодаря. Е, господин министре, Можете да ми отговорите и на английски, господин министре, но рядко имаме гръцка реч тук, рядко я чуваме. Затова аз ще ви говоря на гръцки и разбира се, ще очаквам същото от вас. Искам да ви поздравя за е, председателството на Република Кипър и за ролята, която придадохте на Европейския парламент. Вие се умяхте е, да постигнете важен напредък по досиета от голямо значение за нас, Комисията по економически и парични въпроси. Искам да ви благодаря най-сърдечно в качеството си на докладчик за данъка за финансовите операции. Е, всъщност, Република Кипър успя да а, работи като честен посредник а, между всички заинтересовани, за да се постигне резултат по това а, досие за данъка върху финансовите операции. Казвайки това, сега искам да се върна на важната тема за данъчното облагане. Колегата Роди Краца е много права, когато казва, че данъчното облагане може да се превърне в катализатор и от тук е, може да се превърне в инструмент е, за економическо и парично оздравяване. Искам да ви попитам дали споделяте позицията ми. А именно, че можем е, да настъпим педала в посока към Е, по-нататъчна е, хармонизация. Е, пълната данъчна интеграция не върви ли ръка за ръка с фискалната хармонизация? И какво бихте казали за плановете на комисията за борба с неплащането на данъците и с облагането на, данъч... на влоговете? Благодаря. Thank you to begin with. Thank you for your благодаря. Най-напред искам да благодаря за милите ви думи за нашето председателство и свършената от нас работа. Бих казал, че наистина като малка страна Кипър се отнесе към тази задача – е, с известни резерви. В началото не си вярвахме, че можем да се справим с нея, но научихме нещо в процеса на нейното изпълнение. Ако се концентрирате върху темите, е, които, по които трябва да работите, е, ако вярвате във възможностите на Европа, ако разчитате на помощта на другите държави членки, а при нас помощта беше много голяма, можете да постигнете почти толкова, колкото другите по-големи страни. За тези 6 месеца ние успяхме това да научим. Благодаря ви все пак за милите ви думи. Искам да кажа нещо, което някак сега ми хрумва във връзка с въпроса на господин Гозес. Е, ако има и друго нещо, което сме научили през този 6-месечен период, е, то е, че е, нашият народ се сближи с Европа. Това е от голямо значение. Ако искаме да бъдем истински европейци, трябва да имаме обща основа, да вярваме в някакви общи европейски ценности. И мисля, че е, възможността да бъдете председател 6 месеца на Европейския съюз, точно това ни даде. Общи ценности, общо разбиране за европейските процеси. За нас този 6-месечен процес на председателстване на Съюза беше достатъчен, за да повярваме в тези ценности много повече, отколкото инак бихме го постигнали. С което стигам до общите ценности и общите подходи. Един общ подход към данъчното облагане, например, е едно. Обаче той не може да бъде постигнат изолирано – Просто като се възприеме една обща за всички ставка на данъците. При косвеното данъчно облагане хармонизация вече има. Както знаете, необходимо е единодушие е, при приемането на актове в данъчната сфера. Но а, обща основа, да, това може да се постигне. Трябва само, че да сте запознати с контекста на страната, на економиката. Тъй като Данъчното облагане не е единственото, което определя економическия климат в една страна. Ние трябва да се стремим към максимална хармонизация и това е процес, който се е развивал с течение на годините. Много работа е свършена. Още много предстои да се извърши, но всичко, което правим, трябва да бъде с оглед спецификите на съответната страна. А, така се постъпва и в други сфери. Дори ако погледнете единният надзорен механизъм, за който говорихме на съвета миналата седмица, той бе създаден с оглед интересите на всички, независимо дали те участват в него или не. Така че да, много повече работа е необходима, но общите принципи ще бъдат спазвани дори и в сферата на данъчното облагане. Uh, uh, Социалисти и демократи Антолин. Благодаря. Не можах да чуя вашето изказване, защото бях в комисията по рибарство. Трябваше да представя своя доклад. За съжаление. Благодаря обаче за сътрудничеството. И председателството го доказа, особено що се отнася до реформата на ипотечните заеми. Този въпрос още не е завършил има още работа, висящи са нещата. Надяваме, Надяваме се ирландското председателство да може ефективно и ефикасно да разреши този проблем, както и се надявам да предадете добрите ни пожелания, както и необходимостта да бъде разрешен този въпрос на вашите колеги. Изключително важно е за някои държави, особено като се имат предвид тези сектори, това да се случи. Благодаря. Да, има нужда от реформа ипотеките. Ще предадем желанието ви за по-бърза реформа на Ирландското председателство. Знае как, какво значение придавате на този въпрос и сте прав. Um, и това е края на желащите да се изкажат, поне които са се записали. Иска ли някой спонтанно да се изкаже сега? Елиса? Като имаме предвид, че има възможност, ще се изкажа. Имам някои въпроси по НМ. Не знам дали ще ми отговорите, но ние се опитваме да разберем какво точно се случва и как ще работи този механизъм. Имаме достъп до механизма за стабилност, който ще има пряко финансиране на капитала на банките. Това ще е факт, след като банките бъдат сложени под е, надзора на този един е надзорен механизъм или НМ. Но има и банки, които са пряко под надзора на ЕЦБ и други, които са под надзора на националните власти. Тези, които са под прекия надзор на националните надзорници, ще могат ли да получават финансиране като последна възможност от Централната банка, както у нези банки, които са пряко наблюдавани от Централната банка, или пък има ограничение на достъпа до такъв тип финансиране. Разбрахте ли ме? Can you come back on the question of the backstop as a criteria you mean? Като критерий ли имате предвид това финансиране от последна инстанция? Има банки от а, системно значение и те са под, прякото, а, под прекия контрол на ЕЦБ. Има определени пък а, Тоест, определени банки са под надзора на ЕЦБ. Тези, които са над 130. Искам следното да поясня. ЕЦБ по-настоящем няма преки надзорни функции над която и да е банка. Ако говорим за предложенията, какво се предлага в бъдещето, бъдеще е нещо друго. Ние говорим за една система, която ще започне да функционира 2014. Да, зная го, казва госпожа Ферейра. Да. Въпросът обаче не е тук. Предвидено ли е? Банките, независимо дали ще бъдат под пряк надзор на ЕЦБ или пък са под надзор на националните си надзорници, ще бъдат, ще бъдат ли те поставени при равни условия, за да имат а, достъп до пряка рекапитализация от страна на Европейския стабилизационен механизъм или ще бъдат обект на друг вид рекапитализация? Course, Мисля, че сте няколко стъпки напред пред дискусията. Нека обясня. Европейската централна банка ще има право да оказва надзор над която и да е банка, която прецени, че иска да контролира. Има критерии за тези банки, които трябва да бъдат обект на надзор и това ще бъдат големите банки най-вече, защото критериите са заложени така, че да дават възможност на ЕЦБ да поеме такъв брой банки под надзора си, какъвто може да управлява. Начинанието е огромно и ЕЦБ не може да поеме под надзора си 6000 банки. За сега се ограничава броя на надзираваните банки. Но, когато говорим вече за пряка рекапитализация, това е въпрос, който ще бъде обсъждан. Всичко ще зависи от времето, от конкретния случай, от обстоятелствата – на конкретния случай. Решението по-настоящем е такова, че оставя вратата отворена за някои изключителни случаи, които биха могли да бъдат разгледани още преди да започне през 2014 година функционирането на този е, единен надзорен механизъм. Това ще бъдат банки в особени обстоятелства и ще трябва да се премине през процедура по одобрение. Добре. Може би ние ще помогнем при изясняването на тези въпроси по време на, три, на триалога, който започва утре. Всичко се съдържа в единия надзорен механизъм и ЕЦБ има право да се намеси. Може да стане така, че да трябва да поемат е, управлението на определена банка, както се случва при надзорни функции. Благодаря ви, господин министър. По време на председателството наистина придоби е, вашето, вашите експертни познания, придобиха наистина значително значителен смисъл. Справихте се отлично. Огромна бе работата, която извършихте. Благодаря за честността, с която отговаряхте на въпросите. понякога експертите всъщност са правилното решение. Желая ви да успеете да си починете. Браво по въпросите, които успяхте да, по... да приключите. Благодаря ви. И весела коледа, честита нова година. Заседанието утре сутрин е в 2Q2, а не тук и то започва в 9 сутринта с гласуване. Благодаря ви, благодаря, закривам застанието.